good morning, colleagues. Um, let us start our. Uh, е, така, добро утро, колеги. Да започнем второто заседание на Комисията по правата на човека. Започваме с точката относно положението с правата на човека в региона на, на Сахел. Това е първото ни обсъждане на доклада по собствена инициатива под, в тази връзка на разширеното бюро, което се през февруари, се постигна съгласие да бъде озаглавен а, доклада положението правета на човека в а, региона на Сахел с оговорката, че това е а, о, уточнено на заседание на членото бюро и доклада ще включи също съответните аспекти на положението в Западна Сахара. Докладът включва един много сериозен проблем в решаващ период от развитието на Сахел и в частност на Мали. Но трябва да не забравяме и а, останалите събития във връзка с правата на човека в Сахел и в Западна Сахара, в частност за дълбочаща се бедност, кризите с изхранването, липсата на законов ред и а, робството и трафика с хора. Искам да припомня резолюцията, която бе прията в четвъртък от парламента в Страсбург. В нея се осъждат на рушенията на правата на човека от военния преврат през март миналата година и се призовава да се потърси отговорността от отговорните за това парламента се сътрудничи е, с е, ЕКОВАС е, в резолюцията бе приета в положителен тон по отношение на, на изпращането на наблюдатели за спазването на правата на човека в Мали, съгласно решенията на съвета за мир и сигурност на Африканския съюз. Искам да ви припомня също и докладът на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун от април тази година, в който се подчертава, че е, значението на разрешаването на конфликта в Западна Сахара е част от по-широката стратегия за Сахел и е, че проблемът с човешките права запазва важното си място като фактор за разрешаване на конфликта. Мисля, че това ще има влияние върху посоката на нашия доклад. Искам да ви благодаря, господин Танок, за проекта доклада, който ни представяте днес. И виждам, че повечето от докладчите в сянка са тук. Виждам Жан Роата. Вие също сте докладчик а, за, на становището на комисията ДВ, а, госпожа Рената Вебер от АОДЕ, Никол Кил Нилсен от Зелените. Не виждам господин Арлачи, но той се е обадил, че малко закъснява. Мари Кристин Вершия също се надявам да дойде. Имаме и становище от подкомисията по правата на жените с докладчик Мария Габриел. И най-добре, господин Танок, да ни представите първия вариант на доклада. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Здравейте, дами и господа. Както повечето от членовете на тази подкомисия знаят, доста трудно а, мина работа по моя доклад. Всъщност въпроса за Западна Сахара, която а, за, заема около 3 четвърти от моя доклад, а, на практика а, стана обект на дискусии в 95% от времето, което показва колко е важна. Мисля за избягване на, на объркване, искам да кажа, колко е важен този доклад, за което говори председателът, но аз искам да кажа и какво мисля. Според мен аз имам една постоянна позиция за Сахел по отношение на правото на народите там да приемат сами решения за собствената си собственото си бъдеще. Това не засяга и въпроса за независимостта на Западна Рахара. А, това е тяхно решение. Аз никога не съм искал да се включва Западна Сахара в този доклад. Първоначално бях разбрал, че темата е само за Сахел. Стана ясно обаче, че Западна Сахара винаги е трябвало да се включи като тема поради темата за нарушаване на правата на човека в Западна Сахара. Ние включваме а, включихме а, и двете теми, което превърна доклада в доклада за Сахел и Западна Сахара, което а, означаваше, че е, ще бъде много е, голяма тема и не може да се обхване от е, доклада. Като накрая се реши, че заглавието ще споменава само Сахел, но в обхвата ще се включва и Западна Сахара. Това беше одобрено след това и от конференцията на председателите от разширеното бюро. Предполагам, че това не е лошо, защото Западна Сахара радко се включва но може да се окаже в, в международен политически план, че това е било грешка. Както а, каза и генералният секретар на ООН, това е въпрос, който трябва да се включи като част по общата стратегия за региона. Както често казваме в нашата подкомисия, сигурността и правата на човека са свързани с неразривна връзка. А по връщането на насилие под каквато и да е форма ще доведе до нова катастрофа в региона. Западна Сахара не се нуждае от оправдание. Аз се притеснявам само за обема на а, доклада и дали ще може темите да се откроят с подобаващата им а, актуалност. А проблемите в а, а, Мали и други страни, кои, където имаше стабилност и мир а, през изминалите няколко години, а, а не бива да ни успокоява, тъй като а, продължава да не е разрешен въпроса с хилядите беженци, които очакват да се завърнат. Различни са общности, които живеят там и въпросът с туарегите, тяхто представителство трябва да намери отговор не само в Мали, но и за целия регион. Мали трябва да се разглежда като прототип за успех на съдебните институции и законността. Твърде често в региона на Сахел военните престъпления и престъпленията срещу правата на човека някакси се ползват с ненаказуемост. Ние ще трябва да приветстваме опитите за изправене път, пред съд на извършителите. В доклада се опитах да подчертая необходимостта за една обща стратегия за целия регион на Сахел, където се съчетава правата на човека заедно с необходимостта да се разглежда въпроса за стимулирането на развитието на движения подобни на джихад в западните и северните райони и преди всичко да се включи важността на, управлението, на държавното управление а, за решаването на конфликта, конфликтите. А, необходимо е да се подпомогне развитието на гражданското общество, не на последно место положението на малцинствата, жените и децата а, и в частност Мавритания въпроса за а, робството. Аз се срещнах с представители на Мавритания. Те отрекоха горещо а, съществуването на а, робство, както и на преследване на хомосексуалността. Хомосексуал накратко необходимо е да се работи на място с местните участници в процеса за постигане на сигурност и стабилност. Ние имаме мисии в Мали и Ниже. Но е необходимо да обобщим всичко това в една обща стратегия и се надявам чрез нашия доклад да допренесем поне малко за това. Разбирам, че крайния срок за изменение 26 юни се надяваме през септември да се гласува този доклад в комисията, след това да премине към разглеждане в пленарна зала, но разбирам, че има някои промени, които ще се съобщят от председателката. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Сега ще процедираме както обикновено. Господин Алачи, давам ви думата като докладчик Сянка. Благодаря. Мисля, че докладът е общо взето балансиран. Той поставя акцент върху сигурността и стабилността и третира въпроса за правата на човека по много обстоен начин. Сахел е изключително беден район на Африка и определено има нужда от стратегия на Европейския съюз по въпроса правата на човека и сигурността. Е, до сега основен повод за притеснение беше Мали и сигурността в тази страна. Искам само да кажа, че първоначално този доклад трябваше да бъде посветен на, е, на правата на човека в Западна Сахара. След това по различни съображения той се превърна в доклад за Сахел. Няма проблем според мен, макар че бих предпочел първоначалният фокус. Видях, разбира се, в доклада да се споменава и Западна Сахара по много точен начин. Подготвил съм няколко изменения с оглед на сегашната ситуация в Западна Сахара. Според мен Западна Сахара трябва да бъде много важна част на доклада, защото неотложна ситуация имаме не само в Мали, а в Important that this committee uh, take into account the Айконкинус. Нека да се, не можем да не се занимаем с проблема за Западна Сахара, тъй като до сега не сме нямаме представа за нарушенията на правата на човека в окупираната част на Западна Сахара. Парламентът изготвя доклади за нарушение на правата на човека във всички части на света и е много странно това, че единствената част в света, за която няма оценка, е Западна Сахара, независимо от наличието на доклади от различни източници, които говорят за това, че положението е, в окупираните от Марокко територии е много тежко. Внесъл съм изменения и се надявам да проведем плодотворна дискусия с всички колеги. Благодаря. Господин Руата, докладчик в Сянка от ЕНЕП, член на нашата комисия и докладчик по становището на Комисията за развитието. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик. Благодаря на докладчика за неговото изказване, но и за високото качество на доклада му. Там са определени предизвикателствата в Сахел и, се, и търси начини за постигане на стабилност. Сахел е огромна географска зона и нестабилна от геополитическа гледна точка, според на някои наблюдатели. Е много добре да се съобразим с географската реалност и да включим Марокко, Алжир, Тунис и Либия, страните от Магреба. Аз няма да се занимавам с вътрешния дебат за докладчика. Тоест, дали доклада да бъде за Сахел или за Западна Сахара. Но искам да кажа, че според мен ние сме длъжни да включим страните, които са съседни на а, Западна Сахара и на Сахел и да, да, не обър, да обърнем внимание на пропускливостта на границите, да се занимаем с проблемите на тези страни. Европейския съюз в своята стратегия за сигурност от 2011 година предвиди действия по отношение на Малия, Мавритания и Нигер към които се добавиха Чат и Буркина Фасо. Аз мятам, че проблематиката свързана с сигурността трябва да бъде допълнена и с развитието правата на човека и на жените, като не се ограничаваме, ограничаваме само в една държава членка. Нека да спомена в проблема за тероризма. Групата Аким се управлява от трима нигерийци и си е поставила за цел да дестабилизира Южна Нигерия. Махмед Ахмаджун е бивш полковник от либийската армия и има няколко примера, които говорят за това, че докладът трябва да си постави по-големи амбиции. Господин докладчик, вие разделихте доклада си за няколко части. Аз нямам коментар. Но имам следните е, коментари. Е, военната операция на Франция в, е, в Мали доведе до изтласкване на терористичните групировки втори, господ, господин докладчик, вие споменахте за реформи в областта на върховенството на закона и а, гражданските свободи. Ние трябва да, им, трябва да има ангажимент към свободата на медиите и с, с по-нататък ситуацията на малцинствата, на уязвимите лица и хуманитарната помощ ние трябва да сложим край на всяка дискриминация, робството, детския труд. Ние трябва да се стремим към постигна целите на хидолетието за развитие. Четвърто, на Западна Сахара, както казах, границите са пропускливи, проблемите на населението се преместват. Сигурността и кризата, развитието, всичко това се прехвърля от най-нестабилните райони към съседните. Проблемите са от 50 години. Помня първия доклад на господин Бекер за Западна Сахара. Надявам се през следващите дни ще успеем да разговаряме, тъй като и той има какво да ни каже. Да не говорим и за беженските лагери в Буркина Фасо, в Нигер, и Бен Бера в Мавритания. Последният е най-големият лагер в Сахел с множество беженци от Мали. Проблемите на Западна Сахара могат да се прехвърлят в съседни страни, ако не се намери решение. Струва ми се, че стратегията трябва да бъде по- широка. Онова, което е вярно за Сахел, е вярно и за съседните страни. Заплахите са едни и същи. Ние имаме нужда от амбициозна политика за Сахел, която да разкрие потенциала си в областта на развитието, в областта на сигурността и защитата на правата на човека. Там имаме нужда от координиран подход – ето защо господин докладчик и госпожи и господа докладчици в сянка, аз съм на ваше разположение. Ще внеса и изменения. Благодаря. Благодаря господин Руата. Сега Рената Вебер от АОДЕ. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя докладчика за свършената работа. Не само аз мисля, че е, чудесен доклада, това го обсъдихме в АЛДЕ. Е, всички смятат, че е, доклада е добре балансиран. Трябва също да кажа, обаче, че ако един външен човек, който не познава работата на парламента, погледне този доклад, малко ще му е трудно да разбере защо заглавието се отнася до едно нещо, а пък съдържанието в голяма степен до друго. Е, добре, такива са условията, при такива условия работим и като приемем това, мисля, че е балансиран доклада. Съгласна съм с господин Танък, че е, въпреки, че докладът е за правата на човека в Сахел дебатите в, нашите, в нашата група поне, 95-99% от тях се съсредоточаваха на Западна Сахара. Така че може би в крайна сметка ще е полезно два доклада да, да се напишат. Един за Западна Сахара и другия за останалата част. Като цяло одобрявам структурата на доклада. И моите собствени изменения ще се съсредоточат конкретно върху Сахел, а не Западна а, Сахара. Важно е, според мен, да се говори за Сахел, именно поради да размитите граници, поради преливането от един район в друг. Трябва да говорим за правата на човека там – до какво води политическата нестабилност, трябва да видим. Така че струва си, може да се предвидят някои изменения, но, но още е, е, веднъж нали, не искам някакво неуважение да демонстрирам хората в Западна Сахара, но има милиони хора, които страдат в Сахел. От какво ли не? Някои от измененията ми ще са свързани с робството и какво ние да направим, за да подходим към въпроса, да помогнем на страните да, да подходят всъщност към него. Трябва да се види какво може да се направи с уязвимите групи, деца, жени. Да, важно е и за Западна Сахара да се говори. Но от името на групата ми имам една молба. Тя е свързана с крайния срок за изменението, за внасянето на изменения. В понеделник групата ми отива на учебно посещение в Мюнхен. И трудно ще ни е да внесем предложение за изменение до обявения крайен срок. Тъй, е, ако може до следващия понеделник да го отложим, Алде, ще сме, от Алде ще сме ви много благодарни. Благодаря. Благодаря, госпожо Вебер. Госпожа Кил Нилсен от името на Зелените. Благодаря. Искам да кажа, че за моята група докладът на господин Танък е много добър. Разбира се, ние възнамеряваме да внесем няколко изменения които подсилват предложенията, предоставят актуална информация, поясняват, особено по отношение на Мали. Нямаме никакви възражения. Искам да подчертая един елемент, който е особено положителен. Радвам се, че вчера беше постигнато споразумение. Вие предлагате една, безпристран, една безпристрастна аге, анкета, разследване. Съгласни сме. Радвам се, че отдавате значение на жените, положението на жените, детския труд, робството. За нас това са все важни въпроси. Също така отбелязвам споразумението за международна а, анкета. Повдигате въпроса за а, бежанците, а, предстоящия дъждовен сезон и проблемите, който той ще създаде. Говорите за диалога, е, говорите за комисията за диалог и е, помирение. Тя вече съществува. В нея съществува, тя състои от 30 души, 6 от тях е, жените. Може би трябва да внесем някои изменения. По въпроса за Западна Сахара позицията на зелените е ясна. Ние сме за самоопределението на народа от Западна Сахара, не организиран референдум. През 1988 година е предвидено споразумение. Ще внесем някои изменения, за да подсилим това, което предлагате. На 15 май беше, бяха арестувани активисти, които демонстрираха мирно в Западна Сахара. Така че нека да поставим акцент върху правото, за, е, правото на мирни демонстрации. Въпросът е много актуален. Имам един въпрос. Вие говорите, може, не разбирам много добре. Вие говорите за а, е, деца, за от, от деца, които ги отвличат, за да бъдат изпратени в Куба. Не съм запозната с този въпрос. Аз посетих лагерите в Западна Сахара и не съм чула да се говори за деца, които ги биват откъсвани от семействата си и ги изпращат в Куба но при всички случаи се присъединявам към вашите предложения и с измененията, които ще внесем, просто ще ги доуточним и обогатим. Разбирам, че госпожа Вержа не може да дойде и затова ще внесе изменения по-късно. Сега искам да кажа, че не съм чела проекта, но когато изслушах изказванията, а и господин Руата каза, че някои от измененията ще се занимаят с беженските лагери в региона. Предполагам, че имате предвид положението на хората, които са жертва на трафик които искат да станат беженци в Европа или пък се опитват да стигнат до Магреба. Може би е, този проблем е обхванат е, в точката за робството. Още трима души са се записали за изказване. Не виждам е, други. Господин Преда, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам инициативата за съставяне на този доклад, тъй като ситуацията с правата на човека в Западна Сахара не е добра. Това стана ясно от кризата в Мали. Темата е много актуална и затова докладът не може да не се приветства. По-конкретно частта за Мали. Поставя се акцент върху гражданските права, добре, доброто управление, точки 18 от 22 и препоръката за по-добра европейска стратегия 32-34. Да, съгласна съм, има какво да се направи, за да се канализира и рационализира стратегията на Европейския съюз. Вярно е, ние имаме нужда от прецизиране на своите мерки и имам и някои критични бележки. Имам съмнение за структурата на доклада и точки 36 от 46. Това се обосновава от това, че в, от доклада на генералния секретар от 8 април миналата година, който подчертава връзката между Сахел и Западна Сахара. Това, което е направено направено в доклада на господин Танък не е особено убедително обаче. Аз прочетах доклада на генералния секретар. Там, там просто се подчертава значението на Сахара. В то, в този доклад е, от 25 страници има само е, две изречения, два реда. И въпреки, че генералният секретар ной не подчертава, че правата на човека са много важни по отношение на Западна Сахара, не, не, в този доклад не се говори нищо за Сахел. Ето защо в доклад от 25 страници се говори само в два реда за връзката между Западна Сахара и Сахел. Докато в доклада на господин Танък една четвърт от доклада е почертана на тази връзка а, това нарушава баланса. В заключение, смятам, че трябва да се даде ясен отговор на въпроса за Са... Западна Сахара ли правим доклад. Аз смятам, че отговорът трябва да бъде не. Мисля, че докладът може да приключи след точка 35. Ана Гомес има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на Чарл Станък за чудесния доклад. Наистина чудесен според мен. Рядко се случва социалист да, да, да е, похвали толкова много нещо написано от член на е, ЕКР. Не, наистина, по същество, подхода, е, толкова, колко обстоен, въпросите на управлението са засегнати, капацитета е засегнат. The human rights lens on uh, да... И разбира се, разбира се, значението на, на основните е, проблеми с правата на човека и основните засегнати лица и жертви. Жени, бежанци, проблема с робството. Също особено важно е, че в доклада е засегната и сигурността което е много важно и много уместно за този е, регион, както и за нас. Ето това е един истински европейски доклад. Няма нужда да се стесняваме, да, да изтъкваме ценностите, принципите и, и също интересите си, това число и интересите в областта на сигурността. Е това, което току-що господин Преда каза е, за връзката между Западна Сахара и цял Сахел. И че не е достатъчно ясно изтъкнато това в доклада на генералния секретар на ОНЕ. Напротив, аз мисля, че връзката е съвсем явна. И това казвам на базата на посещения в региона, различни, различни страни от региона, лагери, сега, 2005 година бях там, тогава още не се говореше за, за каквито и да било проблеми в Мали, но се знаеше от тогава, че ще, че ще се. Е, че тогавашният проблем ще се превърне в регионален. И то не е само един проблем, различни проблеми, това са и тероризма. Това място му викат пустинята на пустините – никой не живее там по, по собствена воля. И децата, които там се раждат, са идеални, идеални последователи на, на терористични мрежи. А независимо какъв е претекста, дали става въпрос за, за, за независимостта на региона на Сахара изобщо, проповядване на исляма, на християнството и така нататък. Аз това нещо съм го описвала многократно, само че е, много хора не, не обърнаха внимание. Мисля, че, че развитието в Сахел, а, еволюцията там, а, показва именно това. Затова, затова е много важен доклада. Има, има а, много сериозен акцент върху правата на човека, но не се пренебрегва и сигурността, защото не става въпрос само за сигурността на а, района, на региона, а също и за нашата сигурност. Сега, по отношение на това, че се говори най-много за Западна Сахара, аз мисля, че има една причина за това, важна причина, която споменах вече, но също така имаме първа процедура, която не, да, не бива да изпускаме от поглед. Доклада всъщност е резултат на предложение да се напише доклад именно за Западна Сахара след няколко инцидента – и няколко констатации от посещения на парламента в Сахара. И имало е, имало е от 2010 година до сега няколко опита да се опише положението там. Аз ще, ще, ще посетя Марокко. Имаме посещение делегация в Марокко и ще обсъждаме също, също Западна Сахара. Това е, това е произхода на този доклад. Хора от различни, от, от различни политически групи предложиха всъщност да се измести фокуса под натиск на лобисти, може би да се говори за цял Сахел. Затова така изглеждат нещата в заглавието. Мисля, че Чарлз се е справил а, чудесно. Имам някои предложения за изменение, но надявам се след посещението си в Марокко и Западна а, Сахара а, още по-конкретно да успея да ги формулирам. По-специално има едно нещо, което може от сега да се, да се изтъкне. И то е следното. Конфликтът има много силно отрицателно въздействие на целия район. И благосъстоянието, благосъстоянието на а, хората в Марокко, в Алжир, е, е, е на карта, но може да се подобри много състоянието на двете страни. Мисля, че си струва и това да се спомена някакси. Това ще внеса такова изменение. Може би си струва да се спомене и частта от Сахел, под, под алжирско, алжирско управление. Мисля, че повече, по-конкретно може да се напише това. Знам, че знам, че общия въпрос за Сахел засяга и тази част, която е под лъжурско управление. Но, но като цяло мисля, че е чудесен доклад. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Всъщност ние приключваме сега първия дебат по доклада. Още двама са заявили да вземат думата. Ако обичате, накратко. Господин Вайгел, благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към всички колеги, които поздравих господин Танък. Наистина е отличен доклада. много балансиране в политически план, като политически послания и, и, и стъпва здраво на факти. Наистина похвал, похвални са усилията на господин Танък да, да извади наяве фактите, да покаже фактите около проблема. Да, положението в Сахел постоянно се променят. Не, не бе лесно да, да се е, прогнозира какво ще стане след, е, след събитията в Либия и други страни. Мали. Но липсата, липсата на а, политически анализи, липсата на, на а, политически поглед всъщност ни пречи в Европа да, да, да видим какво може да стане, какво би станало. Едно нещо, което трябва да стане е, е, е народа Сахаби, който от години страда, и не получава помощ от никъде. Това е много сериозна политическа, политическа и хуманитарна а, криза. Има беженски лагери в целия район в резултат от а, си, кризата в Сирия. И, и това нещо не спира притока на, на беженци. Около 200 000 хора които, които из, са, са жертви всъщност на една хуманитарна катастрофа. Сега, няколко думи ще кажа, които няма да прозвучат много дипломатично. Мога да си го позволя, защото 30 години съм бил а, дипломат. Е, е, има нещо в целият този въпрос а, за, за Сахел, а, което ми е трудно да, да прозра, да разбера. Има, има място на света, където деколонизацията не е изпълнена. А, и, има задължение за организиране на референдум в Марокко. Има много ясни данни за, за нечовешки нарушения на правата на човека. Вижте доклада на фундация Робърт Кенеди и на специалния докладчик за изтезанията. И има хора тук, в тази зала, които казват, че е, това защо трябва да ни интересува. Можем да не се занимаваме с това. Че това е резултат от нещо друго и, и и е, кого го е грижа за, за правата на човека на 200 души в беженски лагер. Ето това не го разбирам. Е, мисля, че е, подобни мнения всъщност, всъщност са е, предубедени и са резултат от, е, от това, че някои са повлияни от, от лобисти. Аз бях в делегацията, в групата в Западна Сакара. Бях изгонен от Марокко и то по един позорен начин. Вчера се спомена за това. И никой не се е извинил за, за тази дискриминация спрямо европейските депутати. Председателя на парламента излезе със становище, преди това написа а, осъдително писмо, но никой не се е извинил после. Ние в крайна сметка се опитахме да отидем на, на една проучвателна мисия. Както каза господин Арлаки, а, би трябвало да се занимаваме с правата на човека в цял свят, а никога до сега не сме писали, нито веднъж до сега не сме писали е, за правата на човека в Западна Сахара. Естествено, че трябва да се говори. Е, това е което исках да кажа. Чудесен е доклада и ако въпросът е дали има място Западна Сахара в него, е, мисля, че мотивите са особено подозрителни за, за такива въпроси. Председателката, благодаря. И други искат да, да вземат думата но след господин Сариби го затварям, защото имаме и друга работа. А това е само, само първо разискване на доклада, така че ще има възможности и по-нататък. господин Сариби, заповядайте. Euh, Благодаря. Веднага искам да се присъединя към казаното от колегите и да поздравя колегата Танок Задачата му беше трудна, деликатна, разбира се, защото трябваше да отрази становищата на различни страни. Той успя да постигне балансираност в подхода. Никол Нилсен е нашия докладчик в Сянка. Е, искам да повторя, че за нас самоопределението е много важно. Ние не разбираме защо въпросът е, за референдума не се споделя от всички страни. Когато говорим за правата на човека, ми се струва важно да се говори за два елемента – сигурност и економическото развитие. Мисля, че вие, докладчик, споменахте въпроса за сигурността. Тук искам да подчертая два елемента. В района на Сахел и цяла Сахара имаме два приоритета. Може би те не са достатъчно добре откроени. Първо, сигурността. С... Тук не можем да не говорим за Либия. Нестабилността в тази страна е пълна, е първата причина и първия повод за тревога. Провеждат се наказателни операции, радикализмът се засилват. След това Тунис, разбира се, салафизмът и опасността от радикализация в тази страна, в която избухна революция, Надяваме се страната да се стабилизира. Но това са два проблема, които не могат да не бъдат отчетени. Мисля, че в доклада би трябвало да им се отдаде малко повече внимание. Що се отнася до економическото е, развитие е, в е, Магребът е, има потенциал има потенциал да да отговори на очакванията на гражданите, особено на младежите. Аз мисля, че въпросът за економическото развитие трябва да бъде приоритет за нас това трябва да намери израз в сътрудничеството с тях. Имаме сътрудничество с Марокко, с Тунис, това е чудесно. В един момент ще трябва да положим основите на економическо сътрудничество между Европейския съюз и Съюза на Магреба. Защото Западна Сахара не може да пречи на отношенията между две важни страни в Магреба, Марокко и Алжир. Аз мисля, че ние трябва да предложим на страните от Магреба да излязат, да преодолеят разногласията си и да тръгнат по пътя на економическото развитие. Това минава по пътя на Съюз на Магреба. Ние сме в процес на създаване на Обединени Европейски щати и ако имаме срещу себе си партньор като а, съюз а, на Магреба, това би било определен напредък. И така, сигурност, економическо развитие, економическо развитие в тясна връзка. Аз мисля, че трябва да се насочат усилията върху Тунис и Либия, които предизвикват тревога. След Мали, след, особено в контекста на е, интервенцията на Мали. Мисля, че е, интервенцията на Франция е, ограничи и предотврати разпределението на радикалните групировки. Преди да дам думата на господин Танък, е, госпожа Вебер помоли за промяна в е, крайния срок за внасене на изменения. Възможно е, е срока да се отложи до понеделник 1 юли 6 часа вечерта. Чук току-що получих информация, че, е при, че е приемливо, че може да се приеме е, срокът на, е, за внасяне на изменения да бъде 1 юли. Не мога да ви дам е, думата, защото изоставаме с 15 минути. Малко съм против това забавяне, защото без друго изоставаме с един месец, господин Арлаки. Няма да има проблем да се проведе заседание на докладчите в Сянка и след това да се обсъди втори път, да се обсъди втори път е, измененията на 18 юли. Гласуването в пленарната зала е предвидено за октомври. Не отлагаме решението. Ако календарът се запазва, аз съм съгласен. Господин Танък, получихте положителни коментари. Ако може да бъдете кратки. Госпожо председател, ще бъда като, кратък като телеграма. Трябва да ме притесняват коментарите, които идват отляво от зелените и някои части на дясноцентристското пространство. Аз се пострах да бъда балансиран, представлявайки мнението си и бидейки от страна, която няма никакви геополитически интереси в региона и следвател не, прес, не преследвам никаква политическа програма, а постарах се да бъда обективен разглеждайки това, което е в интерес на правата на е, човека и е, сигурността и благоденствието на хората. Благодаря е, на колегите, които отбелязват, че съм изложила проблематиката балансирано и предполагам, вие ще дадете също своите изменения за въпроса за Западна Сахара, извинявайте, не могат да си разчита бележките с вашите имена. а Друг колега, който беше от НП Май, очевидно много ме зарадва, като каза, че подкрепете а, а, изложението ми и специално а, не спазването на границите. Това е много сериозен въпрос, защото границите очевидно минават през пустинята, така че никой не знае къде точно са прокарани. Това е едно такова общо изискване. Аз пълно подкрепям, както заявих в пленарна зала, френската а, интервенция, а, за да се е, пресече конфликта в Мали, който ще, ще е унищожителен за целия регион от гледна точка на Ауде, е, Ренате Вейбер. Мисля, че е, съвсем искрено е, в уводните си думи е, обясних къде затрудненията и за мен самия по отношение на дължината на текста и дължината на самото заглавие. Все пак трудно се намере един баланс, защото някои в парламента искат хем да се включи, хем да се изключи Западна Сахара. Аз е, стремя все пак е, да отразявам е, всички тези мнения. Когато правя нещо, го правя съвестно. И госпожо Вейбърс, надявам се, че вие ще представите вашите предложения за изменение по въпроса за робството в Западна Сахара. Госпожа Кил Нилсон от Зелените изрази подкрепа вие сте активна по въпроса за Мали и благодаря за корекцията за параграф 12. Ще се радвам, ако ми е, представите предложение за изменение на текста за актуалното състояние на Комитета за истина и помирение, за, детски, за децата войници, за Куба. А, това е едно изявление, което после беше отречено. Аз не съм видял никакви доказателства, които да го потвърдят или окончателно отхвърлен, така че имам скептично отношение към тези твърдения на Марокко. За следващия колега аз казах, че аз не исках да включа Западна Сахара, но председателската конференция ме ме а, мина да го направя. Подкрепя мнението на Ана Гомес. Очевидно не може да се раздели въпроса от, а, за лагерите за бежанци в Тензов и а, въпросът за Сахел. Разбира се, има движения, които са абсолютно а, не свързани с религиозни връзки и се занимават само с хуманитарните въпроси. Има връзка и се надявам, че аз я описах е, доста нещателно. Много ме притеснява, че Ана Гомес толкова ме хвали. Това трябва да е притеснително, понеже тя е от социалистите, но, но и е, двамата сме за да, каузата и аз подкрепям и французите за Мали, така че а, така имаше доста неща за Марокко и Алжир. А, за, за господин Зариби. А, ще ги разгледам вашите идеи много внимателно. Очевидно, тук става въпрос за един доклад за правата на човека, а не за външната политика и не за стратегията на нашия съюз по отношение на Магреб. Но съм съгласен, понеже съм координатор за моята група в АФЕТ, че Алжир и Марокко са ключово важни държави за решаване на въпроса за Магреб, Северна и Африка господин Райва, моите уважения за вашата искреност, за вашите познания по темата. Вие отдавна работите по въпроса за Западна Сахара и мисля, че не може да пренебрегваме е, правата на човека там. И за съжаление, както стана ясно и днес, този въпрос е, е, често поражда поляризация на мненията и силен натиск от лоби от лобисти в парламента. Накрая, господин Зариби, благодаря а, за коментарите. Вие казахте труден, но балансиран подход за Либия. А, имаше една идея а, да се включи целият регион на Сахел и Сахара в а, доклада. Аз а, Мислех, че това ще отклони въпроса, ако се говори за Либия и Тунис в подробности, но ако имате конкретно изменения за Магреб и можете да ги обвържете с въпроса за сигурността и правата на човека, ще се радвам да се запозная с тях. Благодаря много. Благодаря, господин Танък. Мисля, че нямаме търпение да, да, да стане септември и да разгледаме вашият доклад отново. Сега обмен на мнение относно правата на човека, на бедуините и други а, малцинства в Израел приветствам Маргарет Алкен, която е заместник е, председател на делегацията за отношения с Палестинския законодателен съвет. Добри дошли представителите на делегация за отношения с Израел, господин Бетел, каза, че за съжаление не може да присъства. Сега един час сме отделили, отделили за, за обяснения на тази тема. Онези, които искат да продължат да говорят за Западна Сахара, този безкраен дебат, ще помоля да го направят извън залата. Сега отново горещо приветстваме с добре дошли нашите гости. I don't know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 и така, добре дошли на госпожа Сохат Бешара, която е старши адвокат и директор на отдел по земоустройство планиране в Адала в Центъра за правата на арабските младсинства в Израел, господин Шара Ибн Бари, който е адвокат от форума за съвместно съществуване за гражданско равенство и човешки права в Негев също и госпожа Никол Ламберт, която е от мрежата за правата на човека в евро диалог. За съжаление, имахме проявен интерес от други участници, които обаче бяха възпрепятствани. Все пак можете да се запознаете в електронното досие с изпратените документи. Както виждате, ние ще обсъждаме положението с бедуините в региона на Негев. Радвам се, че госпожа Вероник Декайзер е тук. Тя посети региона от името на Комисията по външни работи на парламента. Посещението бе миналата година. Припомням ви, че имаше една резолюция от 5 юли миналата година, когато парламентът изрично призова за защита на бедуинските общности на западния бряг и в пустинята Негев и на техните права за бъдат пълно зачитани от израелските власти и призова в този контекст за оттегляне на плана Праулър от е, израелското правителство. Разбираме, че междувременно в ситуацията се е променила. На 6 май 2013 година Министерската комисия по законодателни въпроси на Израел е одобрила нов проект закон, е, за е, уреждане на въпроса с е, заселването на бедуините, нареченият план Бегин. От Отчитат се и а, интересите на сигурността и интересите на, бедуин, на бедуините, заявява израелското правителство. Ние обаче отбелязахме, че водещи организации в а, правозащитни организации в Израел не са съгласни с това. Например, Асоциацията за прав, граждански права в Израел а, например, заявява, че този план ще доведе до изселването и принудителното и прогонване на населението от множество села и ще доведе до изпадането на хиляди семейства в бедност и безработица. Така че ние ще се радваме да научим от нашите гости по какъв начин се е променила ситуацията от приемането на нашата резолюция преди една година. Давам думата на госпожа Абишара. Благодаря. Ще бъда кратка. Ще ви запозная накратко с най-новото за проект закона за плана Бегин. Става въпрос за десетки хиляди арабски бедуини, които ще бъдат засегнати пряко от проекто закона. Говорим също за а, хора, които са пълноправни граждани на държавата Израел и трябва да имат а, в това качество пълни граждански права. 70-80 е, хиляди бедуини живеят в нехармонизирани а, села, това означава, че те не са а, официално регистрирани като селища и нямат а, съответната комунално-битова инфраструктура, нито а, социални, здравни и образователни услуги. Повечето от тези посел селища съществуват преди изграждането на държавата Израел стотици години те са живели там, още по време на турското и британско управление на региона. След това тези територии стават част от държавата Израел. В, началото на 50-те години остатъците от бедуинската общност се концентрира в Северен Негеб, което е южната част на Израел, близо до големия град Бершева в Южен Израел. След това бе взето решение да се засили концентрацията на бедуините, така че бяха създадени седем големи градски агломерации това беше а, а, затруднително за хората, защото те не искаха да се местят, искаха да останат традиционните си земя а, и да поддържат а, традиционния си начин на живот и поминък. Става въпрос за едно а, селско население. От тогава насам тези, които живееха извън агломерациите, а, станаха не загубиха а, своят статус на признати а, жители на а, територията. А, и така, а, проектът за а, закон, за планът Бегин, иска да прогони а, тези бедуини, тъй като те нямат нормативни, те нямат документи, удостоверяващи акта собственост върху традиционните си земи. Следователно земите са собственост на, на а, държавата Израел и съответно тези земи започват да се продават на а, други граждани или фирми. И тогава тези поземлени сделки се признават за закони и се регистрират от израелската държава. Проблемът е, особено след а, а, идването на власт на правителство на Таняхо, че а, времето вече е решаващо. А, този тъй наречен бедуински проблем а, е, искат а, да бъде разрешен в едни много кратки срокове. Първо говореха за 5 години, сега за 3, за да лансират интересите на заселниците в региона, а, кои, което означава да се преместите нареченото силно еврейско, силна еврейска общност, тя да се засели там, а, а, бедуините да се преместят на изток и оттам а, да има и а, залесяване, което означава земеделските земи на бедуините да се изземат с тази цел. Сега въпросът е, че трябва да се отстоява тези права пред съда. И говорим за законова процедура. Е, хората трябва да имат право да се защитят. Става въпрос за хора заплашени от изселване. А, това е голям проблем по отношение на законността, спазването на справедливия процес. А, хората се дават под съд и успяват а, е, отиват на а, но заселниците твърдят, че тези хора а, незаконно а, се нанасят а, на тези земи. А, което обясних как стоят всъщност нещата и изобщо делото може да се проточи 10-15 години. А този закон Бегин означава, че ще се въведе нова законодателна рамка. Тя ще се прилага само по отношение на бедуините. Е, е, значи, ако имаме един е, гражданин, който е арабин и неговия съсед, който е евреин и са а, е, с един и същи правен статут, е, този закон ще прилага само за единия от двамата съседи. Значи целта на практика е да се наложи а, изселването на бедуинската а, общност. Това е, е основната цел и тя ще доведе до е, това да бъдат изселени принудително десетки хиляди хора, стотици е, селища ще бъдат зачеркнати. Това означава, че се суспендират конституционните права. Гражданите няма да могат да се защитават себе си и своите семейства, правата си върху а, своята собственост, своя дом. И така се въвежда нов административно правен ред, което означава аз ще а, ви а, а, от, осъдя по административен ред и ще ви лиша от а, подслон а, и това води до пълна сегрегация, както казах, а, защото бездуините а, трябва да живеят само в определени градски агломерации и не могат да избират свободно къде да се заселят и да живеят, тъй като съвсем друг набор от нормативни актове се прилагат към тях. И освен това всичките ви права за защита пред съда са отнети, както казах, защото действат две различни нормативни рамки в една и съща държава. И те се прилагат различно в зависимост от това какъв е гражданина. Едно е ако си бедуин, а ако си евреин е друго. Законът извинявам се, аз такова нещо не съм видяла в друга демократична държава. Та законът казва, че а, официалните лица могат да прилагат сила. Ако а, заповедта за напускане на а, жилището не се а, изпълни доброволно, а, може да се приложи сила. Няколко са резолюциите на Европейския съюз, които разглеждат този въпрос, изразяват безпокойство и призовават Израел да оттегли проекто закона от своята политика и да признае гражданските права на бедуините. и а, да регистрира като официални населени места техните села. А, разбира се, е, това би следвало да се проведе, да стане с допитване до бидонинската общност, но това не стана. След като се прие този е, закон и имаше международен натиск против него, Правителството каза, сега ще започне един процес на изслушване, дори не е наречен процес на съгласуване. Тоест, бедуините трябваше да изслушат, когато им се казва какво трябва да направят. А пък Израел не признава основните им права. И те а, отиват и казват, много беше приятно да се запознаеме, довиждане и си се прибират а, тогавашният министър а, без а, портфел а, Бегин каза ми, добре, това а, всъщност е единствената промяна. Аз, ние ще им го кажем, ако те не го при, е, приемат, ще го наложим. И така, а, резолюциите са приемани през февруари за правото на адекватно жилищно настаняване след посещение на делегация в Израел и внимателно запознаване с, процеса и политиката. След това имаше друга за а, резолюция за дискриминация, след това имаше нова резолюция на подкомисията по правата на човека и всички казват, че Израел трябва да прекрати тази си политика и да признава гражданските права на всички граждани. Благодаря. Благодаря. Сега господин Шабдай Бари също 8 минути. Благодаря. Благодаря ви за възможността да говоря с, за положението на, на арабските бедуини. И ще говоря в качеството си на юрист и също като бедуин. Много сериозно бедствие ни чака в Южен Израел поради приемането на закона. Закона, ако се приеме, ще, ще промени, ще засегне живота на десетки хиляди е, е, души и ще промени, ще промени облика на демокрацията в Израел. Казваме, че демокрацията не може да съжителства с, с расизъм. И, и, и историята показва, че само равенството може да разреши проблемите на региона. Политиката на Израел се основава на принципът да се концентрират максимален брой араби на минимално площ земя. И останалата земя да се, да се даде на, на евреите чрез този закон. Ще се променят всички норми за, за бедуините. Всъщност няколко закона се, се изменят с този проект закон. Това е закон, който урежда а, е, заселването на, на бедуините. Но ако прочетете текста на закона, няма нищо такова в него. Няма никакво заселване. Единствено името. Вътре обаче става въпрос за това как да се конфискува земя, как да се разрушават а, е, постройки, как да се изселват хората. Те казват, това дава основа в бъдеще да се осигури жилище. Настаняване. Не. Сега закона единствено урежда изселването. А къде ще живеят тия хора в бъдеще, не знаем. Чрез този закон се налагат два принципа. Първо апартит, второ военно управление. По решение на правителството 3707 се въвеждат, се въвежда условието, според което в западна, в, в, от западната страна на, на път номер 40 не могат да се заселват араби. Тоест, еврейското правителство не позволява а, а, на арабите да, да, да строят градове села от западната част на път на артерия 40. Не знам това как ви звучи на вас. Как ще, какво, какво ще кажете, ако някъде в Европа някой каже, че е, от е, западната страна на път номер Хикс не могат да се заселват евреи? Това е сегрегация. Предвижда се, предвижда се един закон, който е само единствено за арабите, които живеят в Израел. Но за никого други го. Та, поради този закон ще се, променят, ще се променят и много други закони, и то само за, за арабските бедуини. С това се подрива, подрива се демокрацията, демократичният път на разрешаване на спорове. Не можете да се изправите пред съда. Можете, но съда няма да е компетентен да промени каквото и да било. Хората ще бъдат наказвани за неизпълнение на, на новото изискване, ако не напуснат домовете си. Хората, които се завърнат в домовете си, пак ще бъдат наказвани. И то с две, две години е, лишаване от свобода. чрез административни норми, административни правила, без съдебно решение, може да се решава, че едно цяло село ще се, ще се унищожи. Има и други решения. 3782, например. Там се говори за създаването, изграждането на 10 е, еврейски е, села е, на мястото, където сега в момента преживяват, в момента, където в момента живеят араби. Тоест те ще ги изслеят и ще ги изселят, ще разрушат арабските селища и ще построят 10 еврейски села. Ето виждате какво прави правителството. Не иде реч за помощ. Това да се помага на хората. Става дума за, става дума за, за, за потъпкване и унищожаване на, на, на поминъка на хората, историята, културата отнемането на един малък къс земя. На няколко примера от последните е, няколко месеца. Еларакип е едно село. Което е, вчера е било унищожено. После. Атир. друго село, което е, просъществува 54 години. Вече е унищожено. Не, извинете, предстои да бъде унищожено, хората да бъдат изселени и на негово място да се построи еврейско село. Ето е заповедта пред мен. Издават заповедта и казват, разполагате с 48 часа да напуснете дома си. Друго нещо, което се ползва като способ за изселване, е са децата всъщност. Едно голямо село, Ладина Хам, население около 10 000 души. Какво правят те? Местят училищата, изнасят ги извън селата. Закриват училище за 2000 деца и, и, и го преместват толкова далеч, че да принудят хората да се преместят. Това е проекта закон. Се е, разпространява не само сегрегация, не само апартеид, ами и положение, при което администрацията ще определя бъдещето на хората, а не съда. Ще бъдат разрушавани къщи без, съд... без съдебна заповед. ще се предвижда 30 или 60 дена, не си спомням, да, да напуснат хората жилището си, ако, ако не го сторят, ги пращат в затвора. Смятаме, че с това Израел обявява война на арабските бедуини в Негив и не подхождат към тях като на, на мирно население, мирно цивилно население. Мисля, че трябва да, да спрем приемането и прилагането на този закон. Благодаря, господин Бари. И накрая госпожа Никол Ламбер. Заповядайте. Благодаря, Моите колеги се занимаха с проблема, тъй като той има неуспешен характер. Ние внесехме проекто закон в Кнесета. Той се отлага. Не знам дали първото четене ще бъде в понеделник, но при всички случаи е, работата ни, е, която вършим е неотложна. Ние работим с Адела, организация членуваща в нашата мрежа по въпросите на мълцинствата. Както знаете, 20% от израелското население е от палестински происход и бедуинската общност е най-уязвимата част от тази общност. Нека да поставя нещата в съответния европейски контекст и да ви напомня, че защитата на правата на малцинствата е част от плана за действие за взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел. Също така има Европейски консенсус за развитие, има и заключение на съвета от 2002 година. Радваме се, че в съответствие с европейската политика, Европейския съюз и по-конкретно парламента, миналата година изрази а, загриженост за плана Бегин през 2011 година работна група Европейски съюз и Израел а, поиска обяснение защо никой не се е допитал до бедуинското население през 2012 година. В доклада за напредък на е, Израел обърна внимание върху проблемите на бедуинската общност и през 2012 година беше приета резолюция настояваща за, за отегляне на плановете. През 2013 година доклада за напредък на Израел подчерта, че правителството все още не се е съобразило с комисията Голдбърг за бедуинските села. Това съответства на препоръките на ОНЕ, очертани от колегата Сухат. Ето защо аз имам няколко препоръки към вас днес. Първо, да пратите писмо на господин Шулц и да се обърне към председателя на Шулц към председателя на Кнесета и е, да му обърне внимание върху нарушаването на правата на бедуините. Второ, делегацията за взаимоотношения с Израел. Съжалявам, че днес е, няма представители на тази делегация тук е, да повдигнат въпроса пред израелските си колеги в Кнесета и да се срещнат с арабските депутати в Кнесета при следващото си посещение. Също така да поканят арабски членове на Кнесета в Брюксел като част от своята дейност. Препоръчваме депутатите да повдигнат въпроса пред националните правителства. Четвърто предложение е да, се, да бъде помолена госпожа Аштън да излезе с обществена декларация, в която а, при, да призове израелското правителство да спазва на правата на човека на всички малцинства и в това число и на бедуините и накрая Европейската служба за външна дейност да повдигне въпроса пред работната група правата на човека Европейски съюз и Израел и да на и да започне консултация с бедуинската общност. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Ламбер, за много конкретните препоръки. И слушахме гостите. Сега ще дам заместник председателя на делегацията за връзки с законодателния съвет госпожа Алкен. Благодаря за думата. Благодаря за е, адреналина, следван от е, студен душ. Това се случва всеки път, когато разговаряме по тази тема. Нека да споделя нещо, което се случи миналата година в Ерусалим. Беше близо до. Беше около Велик ден. И млади израелци казаха, помогнете ни, никой няма да, нищо няма да се промени, ако е, Европа не направи нещо. Аз мисля, че трябва да сме наясно с това, че не можем да не. че, че действията, които предприемаме, в крайна сметка подпомагат и Израел. Всички ние искаме да се подчертават множеството достоинства на Израел в международен план. Миналата година на 14 май външните министри единодушно приеха резолюция за ситуацията и член 5.3 подчерта, че принудителното изгонване са засягат в най-голяма степен бедуините. Не можем да не поискаме министрите да направят нещо. Нека, нека само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 е, те не са малко, вие самата ги споменахте, госпожо Ламберт. Мисля, че всички ние е, заедно трябва да се обърнем към съвета. Не можем да не се обърнем към съвета и да го питаме а, какво правите. Благодаря. Сега госпожа Декайзер. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя приятелите, които дойдоха тук, госпожа Бишара. И искам да кажа, че много сме доволни, че тя пак е тук, за да ни напомни проблемите, които, напомняме, които познаваме добре. Когато казвам познаваме ги добре, искам да кажа, че всичко онова, което може да се направи като декларация, е било направено. Ето тук един документ, който напомня за консенсуса на международната общност. Там се напомнят всички действия предприяти от Европейския съюз, посланниците от 2011 година, указания натиск ООН са излезли декларации, са предприели. През 2012 година ООН поставя въпроса за дискриминацията срещу, палестински, срещу палестинците в Израел като основен приоритет. Мисля, че Онова, което е можело да се направи като декларация, е направено. Казано е, че е неприемливо, че е осъдително и така нататък. Някои от нас са били на място миналата година. Имаше посещение на работната група по Близкия изток, в западния бряг на река Йордан. Имам и белгийски приятел, който води колоездачи в е, Негев. Има гражданска инициатива. И сега какво друго можем да направим? Е, Рада е, оценявам препоръките на госпожа Ламбер. Просто сме изправени до стената. Планът Бегин ще се превърне в законодателна разпоредба. И на място много казв... мнозина казват, аз съм Израел, аз съм служил в израелската армия. Но нека да видим какво се случва там. Когато ми кажат, да, ма трябва да бъде малко по-рационални, има села, които растат бързо, но тези села съществуват отдавна, но те никога не са били включени в картата. Това е реалност, която не се признава. И днес трябва да помислим за някаква принуда защото не можем да кажем, че не познаваме ситуацията. Ето това е, което исках да кажа. Изправени сме до стената, кнесестът предстои да се произнесе. Не сме мръднали е, и с една крачка напред. Хората продължават да страдат, Разбира се, оценяваме забележителните усилия на неправителствените организации, но няма напредък. Казват ни, израелците ни казват, в Европа си имате роми. Да, вярно е, че говорим много за ромите и бедуините са нещо като ромите на региона. Трябва да се направи нещо. Това е което исках да кажа. Това, за което аз пледирам, е малко повече принудителни мерки. Е, и това са действия, които трябва да се предприемат е, спрямо страни, с които имаме споразумение. Имам предвид Израел. Благодаря. Господин Мартин. Благодаря, госпожо председател. Не искам да повтарям някои от нещата, които вече се казаха, но само ще се спра на тези неща, които трябва да се подчертаят. Първо, благодаря на гостите, че дойдоха. И второ, в един регион, в една страна, където има а, силна дискриминация срещу арабите и палестинците, а тя е още по-силна по отношение на бедуните. Те са, може би, младсинството, срещу, с които се е, държат най-зле. Мисля, че това, което виждаме е на практика е етническо прочистване. Прогонва се едно етническо младсинство, за да може друга етническа група да завземе тази територия, този регион е, разбира се, това, което се прави за прогона на една група е съпроводено с действия за насърчаване на други заселници. Е, знаем, че по международното право не е, до, не е допустимо да се създават нови а, селища в западния бряг, но виждаме, че това се прави и трябва непрекъснато да подчертаваме какво се прави в региона. Имах възможност да говоря с колеги от Израел и те казаха, че това е защото бедуините не искат да живеят в тези лагери. Но това е нещо, което вие казвате и то после се сбъдва, защо ли не, защото им отричате правото а, да живеят по начина по който искат. Отричате а, номадския начин а, на живот. Не им давате право на, а, да пращат децата си на училище, не, им, на училище, не им осигурявате здравно обслужване и после казвате, че условията са толкова ужасни там, къде те живеят, че трябва да се преместят да живеят другаде. Няма оправдание за това. А Вероник е права, като казва, че е, всякакви начини сме осъждали Израел. Европейският е, е, парламент също 2011 година върховният представител каза, че сме против този план и въпреки това подобряваме като цяло отношение си с Израел, подобряваме търговските си връзки. Говорим за включването в общи отбранителни програми. А, значи, от една страна осъждаме Израел а, и това е добре, но от друга страна нямаме никакъв знак, че ни чуват. А, а, както каза нашата гостенка, изслушване не означава само да те накарат да слушаш без да говориш. Все пак трябва да стане ясно, че има последици от това а да се нарушава международното право, но не знам дали имам политическа воля за това. Благодаря. Господин Вайгел, Благодаря, госпожо председател. Аз посетих с делегация бедуините в пустината Негев, с госпожа Декайзер и други колеги бяхме и наистина ни направи силно впечатление там тамошното положение и много а, неприятно впечатление. Не знам. Искам да благодаря за идеята да отидем на място и да видим нещата със собствените си очи, защото вие го предложихте това в Страсбург. А, искам да ви поздравя също за начина по който представяте е, въпроса защото проблемът е много по-лош, отколкото това, което разказвате. Вие избягвате описанията. Все пак аз ще споделя един случай, един конкретен случай, който си спомням от посещението в Негев. Имаше едно голямо училище на едно място и училището поиска да се е, изгради е, ново училище, още едно, за да може децата да учат при по-нормални условия. Какво направиха властите? Просто опънаха една ограда насред е, е, училищния двор и казаха, ето сега имате две училища, едно от ляво, едно отдясно. И има много такива а, случаи, които са а, просто позорни. Е, например, бедуините трябва да плащат за водата а, цена трикратно по-висока от нормалната в техните е, села има електрически стълбове, но нямат право на електрозахранване и живеят като в средновековието. Един доста а, про, а, прост живот, лишен от модерни удобства. Ние трябва да ускорим разговорите си с Израел. Ние не сме им врагове Нищо подобно. Трябва да им припомним, че една приятелска страна, с която имаме такива близки отношения, се очаква да спазва, а, да спазва правата на човека и законовия ред. Не може да имаш един а, законов ред а, за а, бедуините и а, друг ред е, за господарите, които в този случай са евреи. Благодаря. Благодаря. Мисля, че чухме доста препоръки на този етап и ще е, се постараем да ги е, вземем предвид. Ние в парламента, както знаят по-опитните колеги, а, трябва да намерим а, начин да привлечем мнозинството от колегите на наша страна, за да се а, е, предприеме нещо. Сега ще дам думата на господин Оливър Ван Хален, който е от а, Бюрото за Израел, от външната служба и ще ви помоля също да ни кажете дали от ваша страна е възможно да приемат някакви мерки с, с задължителен характер. Ще се опитам да отговоря на вашата молба. Благодаря на подкомисията на Европейския парламент за това, че ме поканя този дебат. Съвсем накратко за плана Бегин Европейския съюз изрази безпокойство още в самото начало. Този въпрос в Израел се разглежда като въпрос и цел на вътрешната политика а, както и въпроса за защита на гражданските права на бедуините а, и прилагането на този план и осигуряването на доказателства за отношенията, отношението към бедуинските общности в сравнение с отношението към еврейските такива. Ние ще продължим да следим въпроса. Ние споделяме об тези безпокойства, в които са изтъкнати и в този доклад и ще продължим да работим от своя страна. По отношение е, на границата и е, правата на човека. Както е, чухме, бедуница 20% от населението в региона а, ние а, работим за определене на областите, в които бихме могли да допренесем, за да гарантираме пълното спазване на човешките права. Имаме конкретни идеи, но те не са озрели, за да бъдат публично оповестени. Искам да ви уверя само, че на място този въпрос, по този въпрос се работи. Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Тел Авив и мисиите на, държавите членки имат конкретни дискусии по конкретни предложения. Ще трябва да изчакаме, за да видим дали тези предложения ще се въплатят в бъдещи решения на съвета. Благодаря. Благодаря. Сега трябва да приключваме с този дебат. Мисля, че много от нашите колеги ще се постараят по, да продължат да работят по темата, както и предложенията на господин Ламберта, както и в формата на делегации и обмен на парламентарни делегации с Израел, ние ще следим какво става по този въпрос. А, нали? Отговор да, мисля, че това е най-добрият начин да се продължи. И така, благодаря на всички гости. Стигаме до обмен на мнения по а, темата за изтезанията по повод на Международния тон ден за а, честване на пострадалите от изтезания. Това е дата 26 юни. Благодаря за това, че винаги в дневния ни ред се включват такива важни дати, които да бъдат отбелязани съответно в дискусиите. А, с редица държави ние разглеждаме въпроса за а, изтезанията. Понякога това явление е широко разпространено, понякога е, е, има само изолирани случаи. Трябва да кажа, че когато разглеждаме дори това ужасно престъпление, а, ние трябва да а, не загърбваме и а, спорадични такива прояви и в държави членки, но там въпросът се разглежда заедно с комисията Либе. цел, целта на основните конвенции да се забрани а, и, изтезанието и да се преследват извършителите, а, дори когато а, излизат с а, твърдение, че изтезанията са необходим а, способ за борба с терористите за извлечение на информация. Това не е фокуса на тази а, дискусия, но а, ние призоваваме държавите членки да обясняват на своите международни партньори, че липсата на а, изтезания не е пречка за а, развитието и функционирането на държавата. Днес сме се насочили към конкретна тема, понеже нямаме достатъчно време за провеждане на пълноценна обща дискусия за ситуацията по света, сме се спрели на Африка в Комисията по правата на човека се разбрахме, че по време на този мандат на парламента ще изготвим един доклад за изкореняване на изтезанията, по който ще започнем да работим през есента. Това е добра, добър повод да започнем щателно да разработваме цялата тема за изтезанията и другите форми на лошо отношение. А, имаме насоки за превенция а, и а, те, те също така служат за активна подкрепа на усилията на Европейския съюз в тази посока. Мисля, че е ясно, много от право защитните организации по света, че Европейския съюз подкрепя борбата срещу изтезанията, но и подкрепя усилията на тези, които помагат жертвите на този вид насилие. имаме много добри експерти, които са ме поканили. Сега ще ги, пока... ще ви ги представя. Госпожа Сесилия Антони, тя е а, редактор на доклада World of Torture за 2013 година, публикуван от НПО Действие на християните срещу изтезанията, съкратено, съкратено и член на Националната консултативна комисия за правата на човека. А, господин а, Герард а, Стаберок е генерален секретар на Световната организация за борба с изтезанията, като преди това е работил в Международната комисия на юристите. А, в също така е работил в Северна Африка и южните ни съседи. Госпожа Еленде Реневи е ръководител на отдела за връзки с донорски организации в, и на Брюкселският офис на Международният съвет за възстановяване на пострадалите от изтезания. Благодаря, госпожо председател. Благодарна съм на вашата комисия за това, че отдели време да обсъди проблемите на изтезанията в навечерието на Международния ден за подкрепа на жертвите на а, изтезанията. Вашата институция има нарастващо влияние, що се отнася до защита на правата на човека в международен план. Сред най-сериозните нарушения на правата на човека е изтезанията и това е и борбата срещу това, срещу изтезанията е и целта на нашата организация, християнска организация за премахване на изтезанието. Ние сме екюм... Е, църковна неправителствена организация. Е, сред средствата, които използваме е публикуването на годишен е, доклад, наречен Изтезанията по света. Той е, се изготвя като част от проект, финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата Europe Aid. Изданието за 2013 година е третата част. В е, тази първа географска част докладът описва практиките на изтезанията и лошото отношение в 20 на страни Дава се характеристика на жертвите, мъчителите, методите и целите. В, с този трети а, том ние ще сме анализирали 64 страни. Във втората аналитична част докладът предлага психологически, исторически и политически анализ на мъчителите от страна на експерти. Докладът е, има за цел да даде фактически данни и да направи анализ. И той е, е много важен документ е, за изследователите, неправителствените организации, националните и международни организации и институции. Нека да направя три общи констатации за явлението изтезание. Първо, при прилики, целите на изтезанията си приличат в различни страни. Те се използват за изтръгване на признания и информация, но също така и като стратегическа като политическа стратегия за наказание, потисничество и, и е, тероризиране. Освен това, е, практиката на изтезанието има, така да се каже, универсален характер. Има е, е, различните, жертвите от различни страни ни описват е, практики, които много си приличат в различните страни. Е, независимо от това дали методите са физически, психологически или психиатрични, очевидно няма огромна разлика между различните страни. Жертвите на изтезанията са доста хетерогенна група. Когато говорим за жертви на изтезанията, често си мислим за политически опоненти, киберактивисти, синдикалисти, малцинствени религии и така нататък. Но към тази категория, разбира се, трябва да добавим и една доста по-голяма група. И това са най-обикновени за подозрени и задържани лица. Е, второ, нека да е, спомена едно изменение, е, да, да спомена едно измерение на явлението изтезание във всеки регион. В Африка диктаторските или авторитарни режими използват изтезанията като е, средство за изтръгване на информация в услуга на сектора сигурност. На американския континент държавите са демократи, изключение на Куба. Повечето от страните са приели законодателство, забраняващо изтезанията. На институционалната насилие, е, изтезанията и лошото отношение си остават практика в региона. Що се отнася до Азия, практиката все още не е криминализирана правосъдието не разполага с необходимите средства, съдиите и полицаите са зле обучени, корумпирани или зависими от властите. В Магреба и Близкия изток, въпреки че няколко авторитарни режими паднаха, не са се променили е, нито службите сигурност, нито техните е, навици. И е, изтезанието все още не е изкоренено, въпреки че има някои изолирани случаи, в които представители на органите на реда са осъдили изтезанието. И накрая в, на европейския континент е, все още има изолирани случаи на изтезания. Що се отнася до третия въпрос, който ще повдигна, то е, е отстъпва ли, отстъпват ли изтезанията през от 193 е, държави на ООН, ние сме установили, че изтезания се практикуват в 100 страни, т.е. в половината. Броят на страните, които са подписали конвенцията срещу изтезанията на ООН, са 153 от 193. Има обаче огромна разлика между международните ангажименти, поети от държавите, и запазването на практиката. Това може би се дължи на няколко причини, поради инерция, по навик, поради това, че изтезанията са част от дадена култура. Освен това, мъчителите се радват на безнаказаност. В много страни законодателните механизми, за борба срещу изтезанията съществуват, но не винаги правителствата имат волята да предприемат конкретни мерки. Изтезанието, изтезанията не са изолирано явление, нито спорадично. Те са глобално явление. Европейския парламент в своята резолюция от 13 декември 2012 година по годишния доклад по правата на човека и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз за 2011 година, в точка 103 приветства приемането на актуализираните насоки на Европейския съюз по отношение на трети страни, изтезанията и лошото отношение. Напомня, че все още има какво да се направи, за да се постигне истински напредък. Имайки предвид е, сериозността на въпросите, нашата организация е за това вашата подкомисия да е, приеме на е, доклад по инициатива, специално посветен на въпроса на изтезанията в трети страни. Благодаря. Господин Танък има думата. Благодаря. Благодаря ви най-вече за поканата и а, за това, че традиционно провеждате такива срещи на на 26 юни. Много е важно да се дава видимост на въпроса за изтезанията. Помолиха ме да очертая някои от основните предизвикателства и възможности, най-вече по отношение на Северна Африка и Южното а, партньорство. И то в контекста на периода, на момента, две години след арабската пролет. Сега ще поговоря за този район. Работата ни там, по-специално Тунис, Либия, страни в процес на преход, където е интересно да се, да се погледне какво става, където, където имаме служби от няколко години. Също в Либия, там си сътрудничим с Международния съвет за реабилитация на жертвите на насилие, на изтезания, извинете, с подкрепата на Европейския институт за демокрация и права, и права на човека. Естествено, когато говорим за изтезанията и безнаказаността в този район, лошото е, че изтезанията всъщност е много сериозен проблем в района. Дори там, където имаме преход, всъщност има, има, има промяна в вида изтезания. Вече не, не като политически инструмент, но продължава да се използва в, от правоохранителните органи. Та, естествено, че положението е различно в отделните страни, тъй че не може да се обобщава какво е положението за всички тях, но като цяло в региона изтезанията са, са много дълбоко вплетени в институционалната е, и правната рамка. Това е първото, което искам да отправя като послание. Трябва, трябва да си дадем сметка, трябва да настояваме изкореняването на изтезанията да, да бъде част от политиката в, на прехода в тия страни. И вече на базата на това ние сме се опитали в Тунис, в Либия и в други страни да, да включим в политическите дискусии а, точно тази тема и да се опитаме да, да постигнем консенсус, че а, премахването на изтезанията трябва да бъде част от процеса на демократизация. Трябва да се получи трябва да се получи обществено съгласие по този въпрос. Сега, положението в Либия е доста по-сложно, защото естествено изтезанието е много деликатен въпрос поради обвинението на революционни групировки в ползването на, на, на, на изтезател, методи на изтезание. Това е проблем и за нас, нашата работа. Когато, когато говорим с високопоставени служители и, и представители на, на властта. Използваме в дискусиите си е, основните права на човека, но дори и те могат да се подложат под съмнение понякога в такива дискусии. Така че в Либия е доста сложно. Има някои промени обаче напоследък е, в страната. Министерството на правосъдието е, предложи проекта закон за, за криминализиране на изтезанията не е много това, но все пак е положително. Положителна стъпка. А, това, което трябва също да се осъзнае и там на място, че а, борбата с изтезанията трябва да бъде част от процеса на преход. Трябва да, да се овластят местните правозащитни организации. Трябва да се виждаме и с правителствата, но и с неправителствени организации. Трябва да има общо съгласие. Така че е, ние се опитваме да окажем натиск, но ние имаме нужда от вашата подкрепа. Трябва ни парламента, трябва ни европейските институции е, като съюзник. Сега, като... Е, има, има няколко, няколко фронта, на които може да се отбележи напредък. И аз ще спомена няколко. Първо, естествено, трябва да работим, да работим върху превенцията в тези райони трябват ни ефективни защитни механизми, защото, защото често пъти има проблеми с а, липса на достъп до, до съдебна защита, до адвокат. Най-вече Тунис, но, но, но и на други места. Положението, между другото, се влушава тогава, когато се ползва законодателство за борба с тероризма а, в дадени дела или процеси. Много е важно да се окаже натиск върху тези е, е, страни да не ограничават достъпа до адвокати и до съдебна защита, дори и когато става въпрос за борба с е, тероризма. Аз съм ставал, ставал свидетел на, на такива процеси. После, като казвам превенция, им, имаме предвид и разбира се и възможностите от протокола за борбата с изтезанията. Повечето страни са го ратифицирали изключение на Тунис. После, а, мисля, че европейските институции и, и, и парламента по-специално трябва да подкрепят и законодателния процес в страната. Сега някои системни а, проблеми или въпроси там а, има агенции за по сигурността в всичките тия страни, можем да го кажем а, общо за тях, че а, тяхната дейност не е прозрачна. Същото въжи и за разузнавателните служби. Мисля, че препоръките на специалния докладчик на ОНЕ за тероризма и изтезанията е, че а, разузнаването не трябва, не трябва да измества а, правоохранителните дейности, това е един практически пример. В Марокко съм обсъждал в Министерство на правосъдието с високопоставени служители. Извън протокола те си казват, върховенството на закона тук е слабо. Съдиите трудно биха могли да, да изискат отчетност от правоохранителните органи, но е възможно. Но от разузнавателните органи по никакъв начин не може да се очаква отчетност. И това е типично за целия район. В Ливия по същия начин няма контрол върху тези власти и, и, и за съжаление, за съжаление виждаме как и, и, и групи, как и структури на гражданската милиция, които също не са от, е, отчетни, е, започват да навлизат в властта. Така че и това, и, и а, е, пак непрозрачните а, е, а, арести са, са, са неща, които не са се променили и те трябва да се изтъкнат. Трябва с тях, трябва да да бъде намерено решение в процеса на преход. А като сравняваме прехода там с други процеси на преход, например в Южна Европа, в ЮАР или Латинска Америка, има една разлика, която е проблем. Във всички останали отношения те са наистина, наистина образец за напредък. Конституционният процес, напредъка от една репресивна система към правова държава. Всичко това са положителни аспекти. Изгр... И... Имаме много изграден капацитет, но, но, но много, много рядко има позоваване на международното право по правата на човека в новите конституционни режим, в новите конституции. Един от основните въпроси за нас, от наша гледна точка, е следният. За да постигнем успех в района, трябва да, да много силно да подкрепяме местните е, организации за борба с изтезанията. Ето това е нашия подход. Опитваме се, опитваме се да съпътваме гражданското общество в е, процеса на преход Опитваме се да, да изградим капацитет у местните структури за това. Това е свързано с създаване на съответната правна рамка за гражданското общество, защото в Египет, например, много лоши са тенденциите по отношение на чуждестранното финансиране, например. И това, което ме тревожи е, че тази ситуация може, може да, да послужи като пример за други страни, те да се изкушат и те да започнат да пречат на работата на неправителствените организации. После следващия проблем е изграждането на капацитета. Това изисква много ресурси. В Ливия проведохме обучение и затова смятаме, че сега вече има една доста добре обучена и информирана група юристи по въпроса на изтезанията. Но а, пак, както казах, укрепването на гражданското общество трябва да бъде основен приоритет. Има и много други въпроси, но искам сега да хвърля един мост към 26 юни, защото 26 юни е ден за подкрепа на жертвите на изтезания, но също така трябва да бъде ден в който ние да се опитваме да привличаме обществена подкрепа за жертвите. Аз съм работил а, в източноевропейските страни, в бившия Съветския съюз и, и, и човек, който има повече опит, а, а, изтезанието се превръща за него в нещо, нещо чисто техническо, което има само правна стойност. Не бива обаче да забравяме какво представлява това в действителност. За всички стъпки, които предприемаме, трябва да работим с жертвите и, и, и, и, и трябва да, да има един елемент на популяризация, а, обществено осведомяване за проблемите на жертвите. 26 юни може да се използва за тези цели и тук, от вас в парламента ние се опитваме да даваме повече гласност чрез изкуствата, чрез нетрадиционни способи за комуникация. Така че в Бенгази ще проведем мероприятия, но и в Тунис, както и на други места. Нека да не забравяме, че това не е просто един юридически проблем. Това е един проблем, към който трябва да бъде привлечено обществено внимание. Благодаря сега госпожа Ранжерве. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, ваши превъзходителства и колеги от Европейската комисия. С удоволствие ви представям днес нашият международен съвет за защита на пострадалите от изтезания. Ние сме глобална организация, искаме да защитаваме пострадалите по цял свят. В момента присъстваме над 140 центъра в около 70 държави. А, необходимо е, е да работим заедно а, по следният кръг от проблематика превенция, достъп до правосъдие, рехабилитация, а, правосъдие в държави в преход, отчетност за да имаме устойчиво а, въздействие. Това означава, че за да се преодолеят проблемите, ние трябва да работим с един цял спектър от специалисти. Това е, например, един пример за такова съдействие е за жертвите в Либия, което отне вече повече е, от една година и разрешава редица предизвикателство. Проектът ни в Либия е свързан с това, че наследството на, на изтезанията и лошото отношение в Либия е, отдавна е известно. А за да се изгради законов ред отчетност е необходимо да се променят фундаментите на либийското общество. Много са предизвикателствата в Либия, но има и знаци на позитивно положение. Ние работихме заедно с гражданското общество. Започнахме преди една година, като идеята не беше да, из, да изградим един център за рехабилитация на жертвите на изтезания в Либия. Трябва да кажа, че ако, не, нямах, ако нямахме финансиране от Европейският на Офис за защита на правата на човека, нямаше да можем да продължим да работим. А, широкият кръг на нуждите на пострадалите и преживелите е внушителен и трябва да се работи по специфичните потребности на всеки от пострадали. Например, различните популации и подпопулации, като жените имат нужда от различни а, контакти, начини за достъп и стратегии, за да можем да достигнем до тях. Трябва да разглеждаме, например, един оцелял като представител на определена група, излязал от лагерите, който, които са разположени извън а, Триполи. Е, това са, а, тези случаи обикновено принадлежат на етническата група на туарегите. Ние сме се насочили към изготвяне на един общ екип, в който да включват е, и либийски медицински специалисти. Отношението е да се оценяват потребностите от подкрепа на всички нива се проявява голям интерес. Признава се, че мнозина са станали жертва на изтезания и че това са хора от различните слоеве в либийското общество. Радваме се на подкрепа, особено в медицин, сред медицинските среди. В началото на проекта още стана ясно, че достъпът до медицински грижки за пострадалите е доста ограничен. За това трябваше да се изгради капацитет чрез медицинската и здравна система на Либия няма координиран начин за предоставяне на здравни грижи за а, пострадалите и а, за това много а, случаи се, надяваш, се налагаше да започнем нашата работа направо от нулата. Доста са предизвикателствата по отношение на изграждане на капацитета. Ние прилагаме добре изпитани подходи, а, а, необходимо е също да засилим обучението а, чрез помощта на колеги от други центрове ще има първоначална уводна фаза на обучение, след това обучение на работното място под ръководството на ментори и посещения на други центрове. Обучението ще е, включва различни видове медицински специалисти, за да им могат да разпознават пострадалите от изтезания, без да им причиняват допълнителни страдания и да им помагат и рехабилитират. Ние работим също за определене на потребностите на пострадалите на всички нива чрез специализиран център, който ще се установи в Триполи. Работата е трудна поради оскъдните ресурси и поради несигурната обстановка. Ние благодарим на проучванията, осъществени пред нас и ползваме тяхните данни и е, според тях има над 9700 случаи на диагностицирана депресия и над 6000 случая на посттравматичен стрес. Услугите ще включват широк кръг от действие, действия и участници, а, като медицински услуги и а, оценка от са криминал, криминалисти, а, е създаване на клинични и амбулаторни заведения. А, ще Надяваме се по този начин да уредим една система, която да не допуска прекъсване на вече започната рехабилитация и лечение. Ще се постараем да определим също и показатели, чрез които да следим развитието и успеха на проекта ще изградим система за събиране на данни, включително демографски данни и за проследяване на усилията за физическа и психична рехабилитация. Предвид на така определената базова линия от данни, ще можем да се насочим към определене на конкретни численост на пострадалите жени, мъже, бивши участници в бойни действия. Както казах, много е трудно да определим към момента колко големи могат да бъдат тези целеви е, групи. Е, работим в тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването с редица НПО-та, които работят на място и се стараем да постигнем висока ефективност на ограничените ресурси. В тясно сътрудничество с партньорите се надяваме да изготвим и учебна програма, обхващаща курс от няколко години за подготвящите се специалисти, както по физикална, така и по ментална медицина. За да свършим всичко това е необходимо да имаме един добър екип на място. Продължават затрудненията в здобиването на необходимите регистрации и разрешителни, за да може да се влезе на либийска територия Приключваме е, процедурата по регистрацията си в Либия и се надяваме скоро да бъдем официално е, регистрирани. В е, началото на нашите усилия се, сблъскахме с доста повече затруднения. За щастие, сега сме на един етап, когато е възможно да, да реализираме проекта и трябва да кажа, че получихме много добро, добра подкрепа и разбиране от колегите от Европейския съюз и в Брюксел и в Триполи. И сега сме се насочили към изграждането на допълнителни бройки, допълнителни подобни центрове като се надяваме, че разпространението на този опит, както и свършената работа в Триполи, ще помогне и в бъдеще и на други организации, както и за превенция. Ние ще продължаваме да подкрепяме действията на организацията ОМСТ в Триполи чрез регистрация на пострадалите и ориентирането им към услуги за рехабилитация. Холистичният подход към рехабилитацията включва взаимно допълващи се подходи така щото пострадалите да имат достъп до правосъдие и да могат да ползват услугите на рехабилитационните центрове по места. Благодаря. Благодаря. Сега вече ще говоря на немски. Благодаря ви за изложенията. Както каза госпожа Антони, изтезанието е световна практика. Не само, че е световна практика, ами става все по-широко разпространено. И това е плашещо. Изтезанието е едно от най-лошите неща, които една държава може да направи, защото чрез изтезанията държавата всъщност третира гражданина като предмет. А, мисля, че бяхме постигнали някакъв напредък. Правителствата а, като че ли бяха престанали да се гордеят с силата, която упражняват срещу гражданите си. Това, което вие казахте за различните нива на развитие, е много интересно. Трябва да очертаем онези области, в които трябва да се постигне напредък. Вие го казахте много ясно. В парламента тази година и миналата година имахме възможност да разговаряме с новото правителство на Тунис. И питах се докъде, доколко се спазва забраната а, за изтезание, която е записана в Конституцията. Това, което беше интересно в нашия подход, както казахте, официално са забранени, но тайните служби не, не е необходимо да спазват закона. Има, това говори за промяна в политиката. Искам да благодаря на госпожа Ронжеве за изложението. Вие казахте, че тъй като в затворите по времето на Гадафи имало толкова изтезание, може би трябва да създаде някакъв център за лекуване на травмите. Когато най-напред беше повдигнат въпроса, никой не отговори. След това се оказа, че има спешна потребност от такъв център. Оказва се, че е необходимо да се обсъжда да се обсъдят типов видовете изтезания, които са били налагани по-конкретно е, върху лица от мъжки пол. Преди да дам е, думата на колегите, искам да кажа някои думи за държавите членки. Създаден е доброволен фонд на ОНЕ за жертви на изтезанията. Всички държави членки поеха ангажимент още през 2012 година е, да е, предоставят 8 милиона евро в този доброволен фонд. Към момента само 8 държави членки са го направили. Т.е. предоставени са 1,6 милиона. Е, аз си мисля, че трябва да подкрепим е, фонда. Също така, други е, Може би представителя на Европейската служба за външна дейност би могъл да ни каже няколко думи за това, как се прилагат на практика насоките на Европейския съюз за борба срещу изтезанията. Казахте, че имало, че се знае, че съществуват а, такива насоки, но че може би а, не се познават в детайли. Неправителствените организации критикуват факта, че борбата срещу изтезанията като че ли не е голям приоритет. Както казах в началото на това изслушване по повод Международния ден за борба срещу изтезанията, има множество доклади, множество заключения. Те трябва да бъдат обединени на едно място. Парламентът ще, ще разработи доклад и мисля, че той ще бъде даден на групата на социалистите. Мисля, че най-добрият най-подходящият избор е госпожа Декайзер, която слуша внимателно тук. Госпожо Декайзер, имате думата да кажете, евентуално ако бъркам. Нищо не съм видяла черно на бяло. Миналата седмица чух, а, че ще пиша доклад, но в... А, и когато приключа доклада с Судан, да, ще започна работа и по този доклад. Благодаря ви. Благодаря на изказалите се за направените изложения. И аз като вас, госпожо председател, бях много поразена от изказването на госпожа Антони, което показа, че има противоречие между направените декларации, подписаните конвенции и практиката на изтезанията, която продължава да се разпространява в света по най-различни мотиви. И как казахте, че е, изтезанията се прилагат е, и срещу обикновени затворници, което много ме притесни. Много по-трудно е да се е, прави проверка и да се следят случаите на изтезания, които са, най-обикно... които са просто обикновено банално изтезание. Аз отдавна се интересувам от форми на изтезания срещу деца и бих искала да знам дали сред нашите участници има някаква информация. Аз тръгнах. Интересът ми започна от Африка, тъй като децата са жертва на изтезания е, по суеверни причини, за да бъдат е, дедемонизирани и други подобни. При всички случаи децата не са защитени от изтезания и искам да попитам дали имате допълнителна информация. Освен това, църквата практикува форми на екзорсизъм, които, на заклинания, които могат да доведат до смърт на децата. Искам само да попитам дали, дали сред изтезанията, които сте проучвали, сте се натъкнали а, на подобни а, случаи. Знам, че нямате търпение да отговорите, но ще помолим всички парламентаристи, след това службата за европейс, за външна дейност. Сега господин Казак има думата. Госпожо председател, аз също искам да изкажа задоволството си от това, което нашите гости представиха като информация за състоянието на на изключително тежкия проблем с изтезанията в света и по-специално в страните от Южното Средиземноморие. Аз като евродепутат от България мога да ви кажа, че наистина ние като Европейски съюз, особено през последните години, бяхме свидетели, специално в Либия, режимът на Кадафи, до, какво, до какви флагрантни случаи е, за политическа употреба достигна с изтезаването на невинните медицински сестри, които бяха обвинени абсолютно несправедливо за това, че са заразили либийските деца в Бенгази с спин и по какъв начин чрез системно прилагане на всякакви форми на изтезания те бяха принудени да представят самопри, да направят самопризнания, разбира се, фалшиви, само и само за да избегнат тези ужасни изтезания. И когато виждаме, че и, до дне, и, и днеш, в днешна Либия също хора, които пряко са участвали в тези или са заповядвали такива изтезания, отново се намират на ръководни позиции, си даваме сметка наистина за това, което и госпожа Антони е, каза. Е, тази инерция, това продължаване на духът за изтезаване да продължава да съществува в цялостната култура или в практиките на някои от тези страни, независимо от правната рамка международна, независимо от декларациите за това, че това вече не трябва да се случва или че се предприемат мерки да, да се ограничават тези изтезания, ние виждаме, че това съвсем не е, не е така и явно няма реална воля за преодоляване на този проблем. Освен това, аз искам да споделя, че ето сега ние обсъждаме тук сключването на различни международни споразумения с някои от тези страни в областта на международната търговия, например всеобхватни, всеобхватни задълбочени споразумения за свободна търговия с някои от тези страни, в които ние настояваме в политическия част на тези споразумения да присъстват гаранции достатъчно за спазване на всички международни стандарти за правата на човека, включително и стандартите, свързани с премахване на, на, на изтезанията. И мисля, че тук трябва да продължим да настояваме тези гаранции да бъдат, да бъдат представени от нашите партньори. Освен това, аз бих искал, понеже времето напредна, и да попитам нашите а, а, панелисти. А, беше споменато специално и от, а, и от господин Стаберок и от госпожа Антони за това, че е много важно а, специално в тези страни а, службите за сигурност, а, полицейските органи, съдебните власти а, да бъдат а, под, да се работи специално с тях, за да се прекрати тази а, порочна практика да се прилагат системно изтезания за изтръгване на, на, на, на самопризнания или за получаване на информация или за а, тероризиране на всякакви е, неудобни за а, тоталитарната, авторитарната власт хора или групи, а, за, за саморазправа с политически а, опоненти, с дисиденти върху всичко това трябва, според мен, да се е, наблегне специално и от страна на е, нашата е, Европейската служба за външна дейност и от страна на нашите партньори, други международни организации, с които работим съвместно. Ако вие имате специално някаква конкретна идея по какъв начин да се насочи конкретно да се фокусира тази дейност, ще бъда благодарен. Благодаря. Thank you. Благодаря. Ана и после Никол. А, сега ще имат думата, но много ви моля съвсем кратко да се изказвате. Вие сте докладчик за Либия, знам, но, но трябва, трябва да приключим днес на време. Защото вчера, вчера вече се наложи два пъти да помолим преводачите да останат по-дълго. Днес трябва да свършим на време. За съжаление, аз не успях да из слушам целите изявления, но това, което чух за Либия, напълно съвпада с това, което на мен ми е известно от посещенията ми в Либия. Ниво, нивото на докъде е стигнало изтезанието и следите, които това оставя в либийския народ, са потрясаващи. Надявам се поддържате връзка с службата за външна дейност? обръщали сте се към тях за, за помощ, за подкрепа, за достъп до страните? Надявам се, че ви финансират също, така че може да получите е, финансиране от службата за външна дейност, защото именно такива проекти трябва да финансира тази служба. Това е много нужно за Либия. Либийския народ ще го приветства. така ще се власт работят експертите, ще се даде капацитет на организацията, които се занимават с това, както каза господин Казак. Това, е, това е нещото, което трябва да се направи. Трябва да се, трябва да се създадат нови служби за сигурност. Нов вид. Дори в, дори в страна като моята. Е имало, имало случаи, има, има случаи на, на присъди за изтезания. Тоест става е, полицията, например, в полицията, например. Случва се това. Е, в режима на Кадафи действително е, изтезанието е рутинна процедура за, за изтръгване на признания. Така че това трябва да бъде абсолютен приоритет. Благодаря. Благодаря, госпожа Кил Благодаря, Извинявайте, аз не присъствах по време на експозетата ви. Не, че не ме интересува въпроса, но трябваше да присъствам на заседание на друга комисия. Искам само да ви напомня следното. Европейския съюз финансира определен вид дейности, насочени срещу изтезанието. На политическо ниво става дума на службите за Европейска служба за външна дейност, но е, като че ли въпрос за изтезанието си остава бедният е, роднина. Аз е, мисля, че това не бива да бъде така. Е, този въпрос е, трябва да заеме приоритетно място тогава, когато комисията и службата за външна дейност изразяват позиция. Съгласна съм с това, което каза госпожа Декайзер за децата. Изтезанието на деца е още по-страшно. Що се отнася до изтезанията на палестинските деца в затворите, наскоро бях в Палестина, срещнах се с семейства, чието деца са били малтретирани. Проблемът е сериозен. И когато говорим за демокрация, това е неприемливо. Знаем, че някои режими не спазват правата на човека, но когато става дума за демокрация, Европейския съюз по никакъв начин не може да приеме това. Върховният съд на Израел допусна е, изтезанието, като каза, че това е умерен физически натиск. Това е абсолютно неприемливо. Ето, това исках да добавя към казаното, което, за съжаление, не можах да изслушам в пълния му обем. Благодаря, Никол. Първия ви въпрос ми дава възможност сега плавно да, да, да дам думата на, на Девко. В началото казахте, че ви се струва, че трябва, трябва да се даде повече тежест на темата за изкореняването на изтезанията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на специалистите, които ни представиха работата си, сигурно в труден контекст. Не бива да подчертаваме този въпрос, като имаме предвид, че всеки ден има хора, които излагат живота си на опасност. В този контекст искам да ви представя няколко разсъждения, които допълват чутото днес. Първо, борбата срещу изтезанията и малтретирането е сериозен приоритет на Европейския инструмент за правата на човека. Това е най-важният елемент на стратегията 7% с 11 милиона на година. Те са предназначени за борба срещу изтезанията. По-нататък Европейския съюз е първият донор, за съжаление понякога и единствен, на проекти в цял свят, насочени срещу превенция и изкореняване на изтезанията, малтретирането, но също така и предоставянето на помощ на жертвите и техните семейства и гарантиране на техните права. По-конкретно, от 2007 година ние сме оказали подкрепа на 76 рехабилитационни центрове, които предоставят физическа и психологическа помощ на жертвите. Финансират се 60 проекти в областта на превенцията, предоставяне на информация, организация на гражданското общество, за да се изкорени изтезанието. Европейския съюз започва нова група проекти на обща стойност 20 милиона, е, като при... те са израз на холистичен проект е, към явлението. Ще се работи по превенцията, предоставянето на информация, наказателни мерки срещу мъчителите. Този подход дава възможност да се изгради партньорство между НПО, които работят в различни области, по-конкретно проекта в Либия. Що се отнася до географския обхват, ние подкрепяме проекти в цяла Европа. Тези глобални проекти се управляват в Брюксел и се изпълняват в различни части на света, но на място се управляват нашите делегации. В момента се работи по 30 проекта в цял свят. От 2007 година нашата подкрепа се увеличава. В момента се предоставят 89 милиона. Убедени сме, че през следващите години подкрепата на нашата служба ще нараства. През 2014 година ще започне нов инструмент. Аз искам да благодаря на неправителствените организации, на активистите, правозащитниците, които често работят в трудни и опасни за живота им условия. Господин Слон от Европейската служба за външна дейност. Um, Благодаря. Наистина нямаме време, затова само основните моменти. Първо, а, трябва да искам да добавя и гласа на външната служба към а, благодарностите към организациите на гражданското общество, които работят в тази сфера, защото светлината е най-доброто лекарство срещу изтезанията, които винаги се случват някъде в сенките и на тъмно а, гражданското общество а, възпира всички, които биха искали да а, се направят наслепи и да загърбят а, на това явление. Мисля, че трябва да се опираме на стабилна основа в нашите преценки и действия, за което ние разчитаме на гражданското общество. Няколко депутати от Европейския парламент казаха, че Европейския съюз не прави достатъчно и че няма целенасоченост. Аз не зная как би реагирал един слушател, а, който а, в а, някакъв по-късен момент се включи в дискусията и го чуе това от устата на европейски депутати, как би се почувствал, защото би, това би било недоразумение. А, всяка година Европейският а, а, съюз а, а, отделя а, голямо внимание на това, а, и а, отделя и доста а, средства. А, на, всъщност след Дания, която е водеща държава в това отношение. Освен това, а, видно от нашите стратегии и планове за действие, е, че борбата с състезанията е сред нашите приоритети, като е възможно да се разгледа и подробния план за прилагането на приоритета в действие. През миналите няколко години ние се здобихме с нови средства. едно от тях е разработването на специфични за отделните страни стратегии. проверих тази сутрин. близо 60 са държавите в чието а, стратегии са, за, е заложена борбата с, с а, изтезанията като водеща приоритет. Т.е. нашите делегации в 60 държави по света а, по, поставя тази борба сред техните водещи приоритети. Това говори само за себе си а, също така, защото нас държавите членки, 11 от тях са включили това явление сред приоритетите си. регламент 2006 от 2005 година за превенция на търговията и износа на стоки, които биха могли да се използват за изтезания е известен факт. Други резолюции и решения вие посочихте, затова няма да ги изброявам. А, ще излезе и една а, декларация, пространна декларация по повод на Международния ден за борба с изтезанията, в която ще се повторят а, твърдите ни ангажименти в това отношение Съвета през а, есента ще приеме също а, доклад. А, по този въпрос мисля, че всички сме убедени, че безчувствеността е нашият а, враг. Лесно е човек да закораве, когато бъде обсипван с а, тези потрясаващи истории, но Очевидно е, много работа а, предстои а, за борба с изтезанията и просто не трябва да губим бдителност. Благодаря ви. Аз а, знам, а, че а, това е приоритет и а, се работи много. Но знам, че и тези неправителствени организации, които работят с темата, могат да ни помогнат да а, запълним евентуални а, празниноти и а, а, да подобрим работата си. Мисля, че това не зага... помага и на нас, за да а, стои а, темата а, високо в а, приоритетните ни задачи. Сега аз ще бъда много строга, понеже имаме само половин час и имаме още един доклад, затова ви дам за по две минути на госпожа Антони думата. Благодаря. Аз ще дам думата на Жан Пьер, защото той а, може да отговори най-добре на въпроса, понеже отговаря за тази тематика в нашата организация КАД. Първо за въпроса за децата изтезанията по принцип не са обект на широко статистическо изследване. Нямаме и конкретни данни за децата. Вие говорите за а, палестинските деца, а, защото там има, има такива случаи. Има случаи, когато деца а, се смятат за активни участници в различни бунтове и след това биват третирани по същия начин, както и възрастните, а включително при условията на задържане. Те може да не представляват а, изтезание, но са а, унизително отношение към а, човека и в частност а, към деца. А, разбира се, стои въпроса за това явление за децата войници. Деца, които а, са принуждавани а, и, да извършват военни действия и са обект на много лошо отношение. А, разбира се, често има случаи на изтезания на деца а, пред родителите им, а, за да се използва това като натиск а, върху самите родители. Имаме и крайни случаи. Например, знаем за такива в а, а, Сирия. А, там не става въпрос за изтезаване деца пред родителите им, но за изтезания на деца като натиск за, а, върху населението. Искам само да кажа, че ние ще организираме конференция специално за децата войници. Там ще имате възможност да се изкажете. А, благодаря ви. Сега а, всички останали а, въпроси трябва да отговорите заедно или да отидете на а, мероприятието на социалистите. Заповядайте. Да, имаше въпрос за полицията, за изобщо съдебните системи, в които съдебния процес се опира на самопризнанията и какво ще направи. Това е един широк проблем. Мисля, че може, да, може би е добре да го засегнете във вашия доклад. Това е нещо, което го виждаме не само между политически опоненти, но много често а, изтезани се отъждествяват с политически репресии. А, но все повече чуваме и за случаи на използване на стезания срещу хора, които не са под светлината на прожекторите. Разбира се, аз абсолютно съгласен с това, което вие казахте за финансирането, за фонда за подпомагане на жертвите. А това е един фонд, който работи много активно, дава добри резултати и сега а, предстои да бъде е, закрит поради е, изчерпване на средства, е, схарчени през миналите години. За насоките за борба с състезанията. Те са, изключително важни документи. Бихме искали също така да видим повече от това как на практика се прилагат тези важни документи. Е, като чувам статистиката за 11 държави, които а, разглеждат въпроса борбата с а, изтезанията като приоритет. Аз искам да питам кои са останалите 8, които не го разглеждат като приоритет. А, много от нас работят а, по тази тема и разбира се, ние а, се ангажираме с продължаване на а, подкрепата. Трябва да се знае, че този вид дейности се осъществява често в райони, където е трудно всичко да се планира точно, а не винаги е сигурно и поради положението със сигурността трябва да се проявява особена гъвкавост и а, а, благодаря. Благодаря ви на всички за това, че изказахте, за да формираме нашето а, становище. Сега с удоволствие ще дам думата на нашия заместник-председател господин Казак, защото аз трябва да отида на среща и тя е извън сградата на парламента. И много ви моля да не забравяте, че имам а, задължения към преводачите, понеже вчера на два пъти работиха повече, отколкото първоначално планирано, да ги освободите на време, ако може да свършите на време. Благодаря. Euh, on continue avec le dernier point dans notre ordre du jour. И така продължаваме с последната точка дневния ред. Втори обмен на мнения по доклад с собствена инициатива на госпожа Гомес за корупцията в публичния и частния сектор, както и отражението и върху правата на човека в трети страни. Давам думата сега на госпожа Гомес. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха предложения за изменения в текста, които бях предложила на вашето внимание. По същество, мисля, че сме на едно и също мнение. Искаме Европейския съюз да е по- предпазлив, повече да се меси в действията за борба с корупцията, да се стара да повишава прозрачността, както у нас у дома, така и навън. Приветствам измененията, които прецизират и обогатяват текста. Основно са някои цифри, статистика за корупцията от различни източници. Действително, първоначално не достигаха такива данни. Също така съм добавила и малко текст за нашите собствени финансови институции, защото в процеса на изготвяне открих някои много тревожни елементи в нашите собствени финансови институции. Да, това са области, където има нужда да се, да се обърне повече внимание най-вече когато имам взаимодействие с трети страни. Тук най-вече основно става въпрос за Европейската инвестиционна банка. И съм се опитала да, да отразя ето тези, тези елементи. Сега работя по оформянето на компромисните изменения. Утре най-късно ще ги получите. Ще проведем среща с докладчиците в Сянка следващата седмица. По някои спорни въпроси, сега да кажа две думи, най-важното са, е, са препоръките до МВФ и Световната банка. Ще ви а, изпратя документи, които всъщност подкрепят, където се вижда откъде съм почерпила тази информация. Просто се опитвам да, да оставя текста достатъчно стегнат, но, но все пак ще трябва да цитираме някои източници. Но може би след като проведем срещата с докладчиците в сянка има повече смисъл да, да обсъждаме това. После е, възстановяването на активи, е, мисля, че можем да постигнем компромис е, в съответствие с неотдавна приятата от нас резолюция. После а, Мисля, че можем да постигнем а, пак а, и до общо, обща позиция по въпроса за оръжието и търг, търговията с оръжие, договорите за това. Още веднъж искам да благодаря на всички колеги, които си направиха труда да предложат изменения. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Гомес, 129 са внесените изменения по този доклад за сега и заседанието на докладчиците в а, Сянка по изготвянето на компромиси ще се проведе на 25 юни от 12.30 до 13.30. Доколкото виждам, само двама от докладчиците в сянка са тук. Първо господин Преда, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика Ана Гомес за свършената работа. Мисля, че големия брой изменения показва какво значение придават колегите на тая тема. Честно казано, аз не очаквах да постъпят 129 изменения. Естествено, обаче, докладът е много важен. Така че е нормално. Аз тръгвам от идеята, че борбата с корупцията не само на национално, но и на международно ниво е, е една изключително важна кауза. И че има конкретни мерки, които могат да се предприемат от Европейския съюз, е, така щото да се е, намали нивото на корупция. Така погледнато, мисля, че докладът трябва да се основе на, на европейската законодателна правна рамка. Трябва, трябва да се предвидят в него да се включат някои конкретни мерки, които, които да могат да ни помогнат да подобрим положението. Като гледам измененията, виждам, че, че наистина хората се опитват да, да вкарат собствените си дребни интереси на моменти или, любовни, или а, любими теми. Така че много разнородни са тези изменения и не винаги има много ясна връзка между това, което се предлага като изменение и допълнение и, и конкретно корупцията. Сигурен съм обаче, че госпожа Гомес ще успее да, да достигне до някои компромисни изменения. Така че да си остане в тия рамки а, доклада и, и да отговаря на заглавието си в крайна сметка. Мисля, че наскоро проведохме подобно разискване по една много по-деликатна тема, тук, когато говорихме за, за доклада за Сахел, който всъщност в голямата си част се занимава с Западна Сахара. Целият дебат днес всъщност също се, се съсредоточаваше на Западна а, Сахара. Не бива да допускаме същата грешка да става и с този доклад. Трябва на всяка цена да, се, да останем в рамките на заглавието, на темата на доклада. Трябва да се занимаваме с правата на човека в трети страни, а не да а, вкарваме всевъзможни а, теми и въпроси, а, които би трябвало да се гледат в други комисии други парламентарни комисии ние от нашата група ще подкрепим всички изменения, които поясняват въпроса с сегашния правен контекст и начините по които може да се усъвършенства в равната рамка в, за целите на борбата с корупцията. Благодаря ви. Благодаря и аз, господин Преда, за изказването. Сега ще дам думата на господин Демис Маки от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на холандски. Бих искал като начало да благодаря на Ана Гомес и на всички колеги, които ни помогнаха с информация за този доклад или и също представиха предложение за изменения в а, нашата а, група. Ние това не го направихме на първото заседание, а, защото според нас вече бе намерен удачен баланс в проекта за доклад направихме някои е, предложения, просто идейно и се надяваме те да са били отчетени. Например, според нас нямаше достатъчно цифри и статистически данни в първоначалния доклад, за да може да се получи представа за величината на проблема в Европейския съюз и другаде също виждаме, че има предложения за включване на данни, които може да подкрепим. Също така имаше е, идеи да има включване на предложения, които са по-съществими. Например, за това колко е важно да се заложи на обучението и възпитанието. Това бихме го подкрепили, защото това води до промяна на начина на мислене също така а, за европейските институции, а, тяхната роля, като например Европейската банка за възстановяване на развитие и така нататък. Мислим, че това е логично. Не може да критикуваме други организации, ако не а, разглеждаме поведението на нашите. Сега за различните споразумения за свободна търговия. Там се различаваме по мнение. Според нас не трябва непременно да се използват тези средства непременно за налагане на натиск срещу корумпирани режими и това е изменение 76-то. мисля, че а в текста има а, някои политически а, и внушения, което според нас а, тези политически а, влияния понякога се усещат твърде силно, а понякога пък са твърде приглушени. Има един а, израз. А, а, за, за политическо изместване на влиянието, political shift, което не знаеме какво точно се има предвид. След това има също един текст за а, промяна на управлението на финансирането, мисля, че това ще усложни още повече въпроса. 98 говори за едино пространство на данъчно облагане. Не ми е ясно там точно какво имате предвид. 120 изменение призовава държавите членки е, да предоставят е, финансови и човешки ресурси които да могат бързо да обработват случаите, е, поступили в съдебната система. Мисля, че това е много хубаво и мисля, ще това да е факт е, в един идеален свят. <clears throat> Ние може да преценим, че е нужно да го кажем, но това не е област, която Европейския съюз има компетентност. Има също и параграфи насочени е, конкретно към случаите на корупция в политическите партии. Аз разбирам безпокойството, споделям го и разбирам основанията да се безпокоим от този проблем, но в такъв случай в политическите сили просто трябва да се прилага наказателното право. Идеята е Европейския съюз да въвежда правила за това как се решават а, споменатите там случаи просто не е добра, не е правилно. Като цяло, а, това са добри а, предложения за изменение. Повечето, някои е добре да бъдат обсъдени допълнително, което се надявам се на следващата седмица. Благодаря. Благодаря, драги колега. Преди да дам думата отново на госпожа Гомеш, ако има желание да се изкаже, тъй като разполагаме с няколко минути, да дам думата на представителя на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, за да представят своята позиция първо е на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Представлявам генерална дирекция вътрешни, вътрешни работи. Няколко общи коментара. Първо, благодарни сме за доброто качество на доклада. Той е полезен и за работата на комисията в областта на политиката за борба срещу корупцията. Както знаете, тази политика заема важно място сред приоритетите на комисията. Работим по доклад, който ще излезе до края на годината. Там ще направим оценка на усилията за борба срещу корупцията във всички държави членки. Ще призовем и за е, обмяна на опит, ще анализираме ефективността на контрола в новите държави членки. Надяваме се докладът да даде положителни резултати не само в, вътре в Европейския съюз, но и в трети страни, където да се повиши нивото на борбата срещу корупцията. Насърчаваме и спазването на различните международни договори и споразумения. Благодарни сме на подкрепата на парламента изобщо, но по-конкретно за, помощ, за подкрепата на Европейския парламент в изготвянето на нашия доклад. Повечето от въпросите, които докладът на госпожа Гомес повдига, са свързани и с въпросите, по които ние работим. Областите, в които има нужда да се е, обърне особено внимание на първо място обществените поръчки. Има обаче и други области, като защита на подаващите сигнали, възстановяване на активите, е, възможността на медиите и НПО да гарантират е, проверяващите и възпиращи механизми, механизмите на приватизация, управлението на държавни предприятия широк кръг от въпроси, с които ще се занимаем в нашия доклад и много се радвам, че тук вече са предложени конкретни идеи. Някои от тях може би са твърде широко обхватни, но при всички случаи са много полезни за комисията. Благодарна съм и за връзката между корупцията и правата на човека, която се прави в доклада. Обикновено когато говорим за корупция, обръщаме внимание на отражението и върху економиката. Е, но много рядко се случва да се направи пряка или косвена връзка между корупцията и правата на човека. Не можем да не, ни, не може да не ни радва това, защото широко разпространената корупция застрашава самата тъкан на обществото и върховенството на закона. Ето защо ние смятаме, че е много полезно да се анализира отражението на корупцията върху техния достъп до основни услуги, като правосъдие, например. Искам да ви напомня, че в съобщението на комисията от 2011 година, освен доклада за борба срещу корупцията, и всъщност това е новото, което фигурира в доклада. Ние обръщаме внимание и на взаимоотношенията с трети страни. Водим засилен диалог по върховенството на закона с страните кандидатки. Също така връзката между усилията за борба срещу корупцията и разговорите за облегчаване на визовия режим. Също така борбата срещу корупцията ще бъде фактор и в помощта, която отпускаме на трети страни. Тъй като искаме е, да предотвратим е, предоставянето на помощ за корумпирани режими. Накрая няколко думи за инициативи на комисията. Например, наскоро приетото законодателство за прозрачността на плащанията в добивната и а, горска промишленост. Много се радваме, че тази инициатива наскоро беше приета. Европейският съюз подкрепя инициативи като прозрачността на добивната промишленост. Наскоро на Приехме предложение за законодателство, насочено срещу прането на пари, е, препоръки е, за е, борба, препоръки за борба срещу прането на пари в контекста на споразумението за свободна търговия през 2011 година. Приехме предложение за директива за обществените поръчки. Там влизат разпоредби за добро управление. Надяваме се, че ще получим подкрепата на Европейския парламент за тези разпоредби. Благодаря ви много за тази възможност да се изкажа. Благодаря, госпожо Стефанук, за изказването. Ако господин Слон от службата за външна дейност иска да сподели нещо, но съвсем накратко, ако обичате, тъй като разполагаме с, две мин... с много малко време. Благодаря. Мисля, че а, комисията много категорично а, се изказва така или иначе. Те а, с а, а, генерална дирекция за борбата с корупцията. Това, което аз искам да засегна е, е, е моста, който хвърляме между корупция, борбата с корупцията и правата на човека. Е, това е много важно и, и, и трябва, да, трябва да се укрепи такава една а, връзка. Това, което започна на 28 февруари, а, наистина а, беше началото на това обвързване. Сега, а, искам да спомена а, нещо, което се прави в Генерална дирекция търговия предприятия. Няма представители днес, но трябва да се каже, че тази седмица комисията публикува три насоки по сектори в изпълнение на принципите на ООН, ООН по правата на човека. Мисля, че най-важните от секторните насоки са нефтодобива и газодобива. Има обаче доста, има доста работа, която може, може да се използва допълнително вашия доклад. Има някои неща, които се вършат от Олаф, от омбудсмана, които също може да се отразят. Благодаря, господин Слон. Госпожо Гомес, искате ли да, да кажете нещо накрая? Да, благодаря ви за подкрепата. Да, с удоволствие ще, ще е, се свържа и с комисията и с службата за външна дейност. И по време на дискусията с е, докладчиците в Сянка ще, ще обсъдим това, което вие предлагате. Благодаря, госпожо Гомеш. Дебатът по вашия доклад е, приключи. Глас... Докладът ще се гласува на 27 юни в Комисията по външни отношения. Ако няма други въпроси, ако няма нищо по точка разни, искам да благодаря на всички вас за участието ви в заседанието. Искам да ви информирам, че следващото заседание на подкомисията ще бъде на 10-11 юли. Благодаря ви. Е, приятен обяд е, и е, успешен ден!